Right, could... Добре дошли, ако обичате заемете местата си и вече да започне нашата работа. Извинявам се за леко отложения старт, но имахме заседание с финансовите министри и това беше на другия край на парламента. За това Предполагам, че вие разбирате, че понякога тези неща продължават по-дълго. Много се радвам, че мога да ви приветствам. Мисля, че трябва да приключим вече с частните разговори. Много се радвам. А, аз бих се отказала от моите встъпителни думи, за да спечелим време. Ще обсъдим първата точка на дневния ред, която ще бъде а, реч от Херван Ван Ромпой, е, следвана от въпроси и отговори. Но първо, няколко встъпителни думи от е, Иштвана Йошо е, от Унгарския парламент. Ако искате да задавате въпроси, има три различни карти. Ако искате да задавате въпрос на заседанието с господин Фон Про, използвайте зелените карти. А за втората част, дебати между парламентаристите, използвайте сините карти. А за днес след обед дебата е с розови карти. Сега първата сесия задавайте въпроси с зелени карти. И сега за мен е удоволствие да предам штафетата. Да, това е за национални а, а, парламентаристи, но, това, но, но членовете на ЕКОН а, могат да вземат участие и ще ни имаш думата. Благодаря. А, много се радвам, че ще бъда съпредседател от името на унгарското председателство. Това разширено заседание на Комисията по економически и парични въпроси. Е, ние приветстваме депутати от националните парламенти. Искам да кажа няколко думи за този специален ден. На 15 марта е нашия национален празник в 1948 година на 15 март се а, е, стана а, една важна революция в а, а, Унгария, която откри пътя на Европа към Европейския съюз. А, нашата, а, нашата Нашето призвание а, е а, същото. Опитваме се в нашето председателство да изградим една силна Европа, Економическото управление е важен елемент на а, това. Европейския семестър е много важен елемент. Ние бихме желали да изложим принципите, които свързват економическите дейности на Европа. След това да попълним подробностите. И мисля, че когато сме обединени, ние сме по-силни, Европа може да предостави економически предимства, които от които да се възползва всяка държава членки. и също така смятаме, че европейското полугодие също може да допринесе. А, тук ли е следващия оратор? Ако не, разбира се, мога да продължа с стъпителните си думи, като добавя, че европейското полугодие ни дава нова възможност. Чрез консултации бихме могли да изготвим Европейски економически план за действие, който излиза извън сферата на економическото сътрудничество. Европейските държави членки може да останат за впечатление, че това стеснява а, техните правомощия, но а, положителните страни са значително повече от отрицателните. Можем да се справим с економическата криза само ако приложим стратегията Европа 2020, ако засилим иновациите, научните изследвания и ако се стремим към една интегрирана Европа. Това ще бъде едно решаващо десетилетие в историята на Европейския съюз. Както беше посочено от економическата криза, не можем да губим време, трябва да действаме сега и трябва да действаме заедно. Финансовата криза е и структурна криза, на цялата финансова система. И ако Европа може да има водеща роля в преструктурирането на финансовата сфера и повишаване на нейната прозрачност, това ще бъде от полза не само на Европа, но и на цялата финансова световна система, която също ще стане по-прозрачна. Това са основните неща, които исках да кажа. Благодаря, Шаран. А, и виждам, че господин председателя Фан Ромпой е тук. Благодаря. Много се радвам също така да приветствам председателя Ван Ромпой, който ще произнесе реч пред нас, след което ще има въпроси и отговори. Той не се нуждае от а, представяне. Много му благодарим за това, че намери време да дойде при нас в един напрегнат период за него. Имате думата. Благодаря, уважаеми евродепутати, уважаеми депутати на националните парламенти, дами и господа. Позволете ми да започна с благодарност, че ме поканихте на това събитие. Евродепутатите са хора, с които аз често се виждам по, по време на оживени дебати тук в този парламент. И като бивш евродепутат, и като бивш председател на нашата а, на нашия парламент. Аз а, много се радвам, че се връщам в старите си ловни полета. А, не трябва да подобрим нашия дял на а, международния пазар. Именно за това смятам, че е изключително важно парламентите, които отговарят а, за тези събития трябва да се чувстват а, е, отговорни. Трябва а, е, да направите така, че вашия глас да се чуе. И а, е, очаквам с нетърпение нашия дебат. В моите встъпителни думи искам да поставя тъй наречения европейски семестър, европейско полугодие, малко странно име, в един по-широк контекст и да ви информирам за някои последни развития. Европейския съюз излиза постепенно, но стабилно от економическата криза. Економическите основи на еврозоната като цяло остават здрави. А, непрекъснато Инфлацията е ниска, баланс, платежния баланс е балансиран. И това се отнася и за световните субекти. Това е след финансовата криза. Както всички знаем обаче, ние се натъкнахме на една пречка – в сферата на публичния дълг. И е, наблюдавахме как кризата може от една страна да се разпростре върху много страни. Стана ясно миналата година, че спешно трябва да се получим от това. Първите заключения бяха направени в контекста на така наречената работна група по економическо управление. Сега работим по една втора серия аспекти, които бяха обсъдени миналия петък на заседанието а, на еврозоната. Смятаме, че до края на следващата седмица ще финализираме нашата работа. Всички тези реформи включват няколко елемента, няколко реформи, всяка от които е малка, но взети заедно водят до една значима промяна във връзка с това как ние, европейците, управляваме интегрираната си економика, особено в евро зоната. Основното ми послание е следното. Всички наши решения, предполагат намирането на нов баланс за економически и валутния съюз, съвместна отговорност или солидарност и отдел, индивидуалната отговорност на всяка страна. Европейското полугодие, което обсъждате тук, е част от това уравнение. На страната на солидарност е, от към солидарността бяха предприяти значителни, значими действия, свързани с, с проблемите в Гърция и Ирландия. От гледна точка на индивидуалната отговорност, това предполага тежки мерки в редица страни. Тези мерки са свързани, включително политически. 500 милиарда заеми има. А, необходимо е в преговорите да се минимизират рисковете, особено в економики с голям дефицит. Политическите ограничения от двете страни са значителни, както знаете много добре. Управлението, което е изправено пред мерки, е изправено пред необходимостта да вземе смели решения. Това беше валидно и за правителствата, които трябваше да убедят своите парламенти и общественото мнение да а, приемат а, да се сключат заеми, естествено при много стритни условия. В двата случая Европа не стана популярна. Това обаче не бива да ни спира да действаме, както за както с цел солидарност, така и с цел отговорност. А ако не бяхме взели тези тежки решения, кризата щеше да бъде много по-лоша. От интерес на всички е да се запази стабилността на еврозоната. Това дава една много по-голяма отговорност на националните парламенти. Вашата ангажираност трябва да има необходимата легитимност. Вашия глас ще повлияе и на другите. Вие вземате решение не само за вашите страни, но за всички нас. За бъдещето на економически и валутния съюз ние бихме желали да сведем до минимум риска подобни проблеми да се случат отново. Позволете ми да кажа а, за три стъпки на мисъл и действие с цел повишаване на отговорността. Първо установихме по нелек начин, че пакта за стабилност и растеж в първоначалния си вид не беше достатъчно силен. Пактът изгуби много тогава, когато бяха изготвени правилата в 2003 година. И, е, имаше нарушение от две страни. Например, в 2009 година Гърция имаше дефицит от 15% от брутния вътрешен продукт. Работната група по економическо управление, на която бях председател миналата година, предложи да се засили пакта, действията да бъдат по- силни и а, в сферата на а, пакта. Решенията трябва да се вземат съвместно с Европейски парламент до юни. Заедно с засилването на пакта а, идва и европейското полугодие. Това не е упражнение, както казват някои, Брюксел да казва, да учи държавите как да си изготвят националните бюджети. Националните бюджети са прерогатив на националните парламенти и на националната демокрация. Държавите членки трябва да спасят някои цели, които са фискални, макроекономически и тематични а именно Европа 2020 година, така че развитието в тази сфера да бъде насочено в една и съща посока. Това е изключително важно за държавите в еврозоната. Финансовата стабилност на еврозоната е от интерес на всички. Държавите членки ще подготвят своите програми за национални или структурни реформи, за програми за стабилност – и тези програми ще бъдат оценявани от комисията, която пък от своя страна ще предложи на съвета конкретни препоръки за всяка държава относно националните програми за реформа и програмите за стабилност и сближаване. Препоръките, получени, одобрени от съвета, следва да се вземат предвид, когато се изготвя проекто бюджет за 2012 година. Мисля, че това е много интересно за вас, тъй като това може да придаде едно европейско измерение на националните дискусии, едно измерение, което често липсва сега. Например, ако едно правителство реши да не следва дадена препоръка, неговия парламент може да изиска това. И ако не, тогава, ако, ако, не, ако това не се направи от управляващите партии, това може да бъде направено от опозицията. Националните парламенти, Европейския парламент имат много важна роля. Естествено, съдържанието на бюджета и това какво дадена държава иска да облага с данъци или да изразходва, това е национално решение. Сега преминавам към втората стъпка подобряване на, наци... на индивидуалната отговорност. Осъзнахме, че някои бюджети не са достатъчни, за да гарантират устойчив растеж. И сега посланието е, че в първото десетилетие на Европа ниските лихви а, доведоха до макроекономически дисбаланс. Бяха пренебрегнати някои тревожни сигнали. Именно сега сме въвели макроекономически надзор върху подобни рискове и дисбаланси. Ако още от самото начало на въвеждането на Европа ние имахме, бяхме въвели това, щяха да се из избегнат много проблеми. И това ме води към третата стъпка повишаващия се ангажимент на държавите от еврозоната. Знаем, че има напрежение в системата, имаме валутен съюз без достатъчно, економи... достатъчно економическо обединение. Правителствата казват, че се трябва всички ние да се справим с това. За мен това е нещо много важно. Очевидно няма да а, се премине към федерална система с, с федерални данъци и еврооблигации. Може да съжаляваме, но това е, това е факта. Фискалната политика, системата на социалното благоденствие, това са основни задължения и отговорности на националните демокрации. Еврото е и продължава да бъде общата ни валута. И вместо да централизираме политиките и вместо да направим нищо, ние говорим за обединени действия, за координиране на национални политики. И отново става дума за отделните държави членки, които поемат отговорност за всички. Това убеждение че държавите от еврозоната трябва да направят повече, се споделя от всички лидери, всички 17 ли, лидери на еврозоната. На последното заседание ние постигнахме съгласие по пакта за еврото. Определихме пет а, цели конкурентоспособност, включително и на трудовото възнаграждение, работна заетост, устойчиви публични финанси и пенсионно финансиране и финансова стабилност. Колективно ще определим на базата на а, определени показатели, кои държави следват да предприемат действията. Комисията ще проследява процеса. Именно това е същия подход, както в европейското полугодие. Изборът как да се справяме с, с трудностите е национално решение, но анализът ще бъде направен съвместно. Освен това, тук не става дума за процедури, налагани от Брюксел. Става въпрос за политически ангажимент в Европакта, защото той ще се прилага национално, разбира се, ако се съгласят парламентите. И заедно с натиска на пазара, институционалния натиск, вече имаме и силен а, партньорски натиск а, с цел да се създаде една политически обвързваща сила. Понякога е странно, че някой казва, че този метод не е правно обвързващ достатъчно. Други обаче се а, ни казва, че пакта поставя на карта нашия социален модел. Обеден съм, че повечето от мерки са необходими в национален контекст. Например, пенсионните системи а, с цел една конкурентна економика. Имаме общи интерес. Еврото. Вече казах, Европа от това не става много популярна. Напротив, Европа става недолюбвания партньор. И унеси държави, които не са в еврозоната, могат да се ангажират доброволно. Естествено, оправдано е, че унеси, които имат обща валута, би трябвало да направят повече заедно. От друга страна, а, нещата са много близки в политическо и економическо значение. Финансовата зависимост, взаимозависимост влияе на всички. Погледнете Обединеното кралство и Ирландия. Други държави ще се присъединят. Държавите извън еврозоната просто трябва да решат дали а, трябва да се включат в пакта. И в заключение бъдещето на Европейския валутен съюз изглежда добре. Еврото е по-сигурно, економическия растеж в еврозоната е по-добър, отколкото се очакваше 1,6 тази година, 2,0 следващата година. А Европейския съвет не пренебрегна проблемата проблема за структурните аспекти. Именно за това беше изготвена стратегията Европа 2020 и закона за единия пазар. Политическото решение е непоклатимо. В съзнанието на държавите е а, бъдещето е свързано с Европейския съюз. Аз знам, че някой а, ще си помисля, че няма да можем да изпълним това, което, с което се ангажираме, но а, ние вече доказахме, че можем да вземаме трудни решения. И те вече трябва да бъдат а, изпълнени. А, и както казват а, французите, любовта е в, в, в доказателството за любов. Англичаните го казват не толкова поетично. Качествата на един десерт се усещат, когато го изядеш. Сега преминаваме към въпроси и отговори. Имам 6 зелени листа. Имам 4 души от Европейския парламент, от нашата комисия, които ми махнаха така че всички вие ще говорите по 3 минути. Сега ще ви прочета имената за националните парламенти. Аз всъщност ще кажа а, държавите. Имам Австрия, Гърция, Италия, Белгия, Португалия и Румъния. А от нашата комисия имам Перванш Берфес, слушате име. And Miguel Portas. So I will, I will start, I think, because this... Тъй като ще има при покриване на въпросите, предлагам да зададем всички въпроси. След това ще помоля а, господин председателя Ромбой да отговори на въпросите. Така че първо давам думата Кристоф Мецнер от Австрия. See you. Yes, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател Рампой, искам първо да благодаря за обзора, който направихте и за бъдещето, което очаква държавите членки особено като се има предвид какви са предпоставките за това. Това, което други субекти на международното право имат, ние би трябвало да го направим, а именно координиран подход. Всяка втора седмица ние може би ще гледаме със страх към деня понеделник по отношение на финансирането на някои държави членки на Европейския съюз на капиталовите пазари и напоследък ние отбелязваме по-голяма необходимост от лихви за Португалия. Естествено, въпросът, който възниква е дали, ако ние координираме самостоятелно нашите политики, какъв е, е, фонд за защита на еврото е, трябва да бъде учреден и дали средствата в него ще бъдат достатъчни. Ние видяхме как изглеждаше кризата в Азия през е, 1998 година и си задаваме въпроса защо ние европейците сме толкова въздържани на другите финансови пазари и мисля, че този въпрос би трябвало да се създаде и предвид е, е, парламентарния процес. Защо ние нямаме влияние там, където има спекулативни елементи, които ни атакуват съвсем открито по отношение, например, на някои държави от еврозоната? Как, например, ние можем да действаме с кредит дефолт свапс на капиталовите пазари. Как, например, трябва да действаме, когато се допуска залагане на конни заседания и когато се залага на кон, който е наранен. Във всички случаи ние ще се откажем от залога. И във всички случаи трябва да кажа, че когато обсъждаме фонда за спасяване на еврото, дали да бъде в размер на 500 милиона, т.е. 500 милиарда, т.е. половин билион, ние би трябвало да имаме предвид какво е състоянието на отделните държави от еврозоната. И като погледнем Япония, можем да установим, че тя не е, се осмели да предприеме е, стъпки е, по отношение на дълга, въпреки че през 1998 е, година Япония трябваше да понесе много тежки удари. И за това моят въпрос към вас, господин председател, е има ли инициативи и как ще участваме в тях пасивно или активно, когато защитаваме нашата обща валута еврото? Uh, uh Благодаря, госпожа Папандрея от Гърция има думата. Няма ли я госпожа Папандрева, или? Да, да, благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Ван Ромпой за неговото изложение. То прозвуча крайно положително, трябва да кажа. Днес е, е, ни се отдава отличната възможност диалог с националните парламенти да отправим въпроси към е, европейските институции и към Европейския съюз, да заздравим основите на една действително единна Европа, обърната с лице към очакванията и потребностите на своите граждани. Предвид казаното от председателят е, Ван Ромпой, за нас е ясно, че е, трябва да потърсим ново равновесие, нов баланс. И е, мерките, които вече се вземат, трябва да ви кажем, и вдъхват увереност. Разбира се, координацията, съгласуваността е, е основен момент тук, е, основен принцип. Надявам се, никой няма да възрази. Наред с санкциите. И оглеждайки Европа от край до край, мисля, с основание можем да кажем, че е необходим някакъв възпиращ, е, някакъв превантивен механизъм, е, който да възпрепятства възникването на нови кризи. Мисля, че целият е, свят очаква от Европа това. Да, наистина, не всички обичат Европа днес, но пък е, как инак биха я заобичали, ако не се погрижим сами да подредим дома си. Що се отнася до е, економическата, до финансовата криза, разпространено общественото мнение е, че финансовите пазари са най-вече виновни е, за случилото се и, и че те би следвало да си теглят последиците от това. Е, всички държави членки е, разработват или са въвели изключително строги ограничителни мерки. От друга страна пък се стремим към конкурентно способност. Възможно ли е, проче, всички да бъдат конкурентоспособни, независимо от спецификата си и културна, и, и економическа, и политическа? Аз се питам. Надявам се, е, във всеки случай, да не прехвърлим на следващото, на идните поколения – е, тези въпроси, наред с огромната задлъжнялост, е, с огромните дефицити на здравеопазването, на образованието, е, инфраструктурата. Разбира се, едните поколения не могат да се освободят от наследството на миналото, но ние следва да им завещаем една Европа, е, която е в състояние да заяви своята воля в световен план. В противен случай ще изгубим още едно поколение. Благодаря. Общо заето сред е, записалите се имаме е, две към едно в полза на националните парламенти. Нека сега чуем госпожа Перванш от Европейския парламент. Господин председател, ето ме тук съм, господин председател, вие казахте, аз в качеството си на докладчик на парламента по европейския семестър бих искал да ви попитам дали няма да, да приемете, че крайгълния камък на този семестър, разбира се, е осъществяването на стратегията 2020. Вероятно сте съгласен, но има някои тревожни моменти. По същество, е, този семестър е, като две капки вода прилича на така наречените големи политически и економически насоки, е, които в края на краща се превърнаха в нещо абстрактно, в нещо академично, нещо откъснато от реалността. И сега, като оглеждам нормативния пакет, посветен на економическото управление, вие приемате различни оценки, различно отношение на обществените разходи, що се отнася до е, финансирането на социално-осигурителната система. Т.е. вие допускате известно отклонение от зададените строги правила. Защо не подходите по същия начин и към образованието? Знаете, липсата на на, на усилия, на напредък в областта на образованието доведе до провала на Лисабонската стратегия. После, говорим за финансирането на финансовите институции, тяхната капитализация. Знаете, там има първи, втори, трети ешалон капитализация, т.е. диференцирано отношение към капиталовите изисквания. Защо не се подходи така и към обществените разходи, към държавния бюджет, към, към образованието? По-нататък, що се отнася до, до, до пакта за стабилност, пакта за развитието, опасявам се, че едни и същи мерки на глава се предвиждат за всички държави членки, независимо от стартовите им позиции, независимо от социално-економическата им специфика. Не, не може, разбира се, да се да си затваряме очите е, за слабостите на едни или други, но нима не бива да зачитаме в края на краищата прословутото европейско многообразие. Ние сме различни и ако ще се сближаваме, трябва да знаем откъде тръгва всеки. Благодаря. Е, господин Карвалия, Италия има думата. Благодаря, госпожо председател. След е, приемането в парламента Сената сега трябва да говори за промените в публичните финанси. Това е важно във връзка с планирането на бюджета и адаптирането му към европейския семестър. Тези мерки трябва да бъдат прияти преди 30 април. Най-важните изменения се отнасят е, до економическото планиране и изместването на тази фаза на планиране от септември към април. Също така реформите, които трябва да се проведат, трябва да приключат на 30 април. В парламента се говори също дали е необходимо сега да се поемат повече задължения по отношение на дефицита. Тук обаче се изчакват резултатите от управлението предвид новопоетите задължения. Сроковете за економическо планиране бяха твърде кратки. Действителност обаче, ако искаме надежни цели, трябва да имаме и надежна информация. Ние имаме такава информация и е, тя ще бъде предоставена на 1 април, т.е. има по-малко от 30 дни, за да бъдат изпълнени целите за публичните финанси и да бъдат определени за следващите 3 години. Затова за парламентите е много важно, също и при макроекономическите цели, да имат сигурност Пакта за стабилност и растеж е, всъщност не функционира при публичните финанси. Благодаря. Uh, got... Благодаря. А сега от Белгия, господин Ванденбрук. Благодаря, госпожо председател. В Белгийския парламент тече задълбочена дискусия по поставените от Европейския парламент въпроси и, и дискусията очертава един широк консенсус по отговорите на зададените от Европейския парламент въпроси. Постигнатото споразумение във връзка с Европейския семестър е Нещо много важно. И сега трябва да се постараем строго да съблюдаваме изпълнението на поетите ангажименти. В Европейския парламент, в, извинете, в парламента на Брюксел се спори, разбира се, по въпроси, които са на дневен ред и тук в Европейския парламент, например за финансирането чрез еврооблигации и по други въпроси не, не мога да кажа, че навсякъде има консенсус. Но бих искал да повдигна един съществен въпрос. Той бе засегнат и от председателя на, на съвета Ван Ромпой. Аз изцяло приемам положението, че следва да избягваме непродуктивното противопоставяне – Някои мерки просто не подлежат на, на дискусия. Те просто трябва да бъдат взети. За да избегнем обаче е, непродуктивното противопоставяне, трябва да направим така, че основополагащата стратегия на европейския семетър да бъде достатъчно широка, достатъчно балансирана – и, и разбира се, това се е, свързва с въпроса за Европа 2020 е, и заложените в стратегията цели. През едните месеци е, ще трябва да преодолеем наследството на Лисабонската стратегия, знаете, в области като образование, научно-изследователска и развойна дейност, заетост, социална политика. Аз не се числя към онези, е, според които Лисабонската е, стратегия е пълен провал. Аз не съм е, сред крайните скептици в това отношение, но все пак поуки има и, и ние трябва да се постараем да стимулираме в максимална степен интелектуалната сфера, знанията, научните изследвания. Наистина, има какво да се желае в това отношение. А така че, когато говорим за Европа 2020, тази стратегия следва да се разпростре максимално широко в различните сфери на, на живота – и особено, що се отнася до образованието, до научните изследвания, е, следва да диагностицираме състоянието на всяка от държавите членки и след това да компенсираме изоставането. Благодаря. А сега представител на Европейския парламент, Хосе. Благодаря, госпожо председател, и сърдечно добре дошъл на председателя на Европейския парламент. Парламентът много често се опитва да систематизира предложенията, които се движат между съвета и парламента, шесте мерки от пакта за управление и да ги свърже с предложенията, които бяха обсъждани предимно през десента. Господин председател, не смятате ли, че има известно припокриване между предложението, във връзка с макроекономическите дисбаланси и е, пакта за еврото. Това е свързано до голяма степен с способността и трябва да се стигне до всеобщо решение сега за фонда за спасяване на еврото. Там е, може да се посочи, че книжата, които ще се емитират след 2013 година, как ще избегнете факта тези книжа да не заразят тези, които са издадени преди тази дата и как всичко това ще го свържете с механизма за спасяване на еврото. Аз мисля, че политическата отговорност на правителствата в рамките на европейския семестър трябва да бъде обвързана с установяване първо на това дали публичният задлъжняване е устойчиво или не. И след това трябва да се вземат предвид и какви точно са характеристиките на публичния дълг. Дали става дума за пенсии или за нещо друго. Във всички случаи трябва да се установи какъв е размера на капитала, но това не трябва да се решава с санкции, публичното задлъжняване на рисковите страни, които не изпълняват на изискванията за управление, е, трябва да бъде трябва да бъде намалена тази публична задлъжнялост и това не бива да се разглежда като общи ценни книжа. Аз бих искал да разбера дали вие сте съгласен с този подход или не. Благодаря. Добре. Португалия. Аз също искам да благодаря за това, колко аналитично и колко директно господин Ван Ромпой днес ни представи своите разсъждения. Имам два конкретни въпроса в тази връзка. Първо, първият въпрос беше до някъде споменат от австрийския колега, който се изказа първи. Става дума за кризата, която преживяваме във връзка с публичната задлъжнялост на някои страни. Някои страдат повече, някои по-малко и тази криза се изостря поради мерките, които проистичат от правилата на пакта за растеж и стабилност. Ако сега имаме тези лихви, които е, дори е, в дългосрочен план е, не са приемливи, то тогава ви питам дали един постоянен е, механизъм за стабилност, е, който вече е прият, е, ще бъде достатъчен според вас за да можем да се справим с реалностите. Ние знаем, че няма предпоставки, примерно във връзка с еврооблигателите или е, еврооблигациите или гарантионните фондове и лихвите, дали това е достатъчно да излезем от настоящата ситуация – предвид ситуацията, в която се намира еврото. Вторият въпрос е свързан с пакта за еврото. Със сигурност са приети важни мерки за стабилност и за укрепване на общата валута. Смятате ли обаче, че може да се постигне добра балансираност при економическата координация това, което всички искат и как ще се отчетат особеностите на отделните страни и социалните условия в тях. Смятате ли, че в рамките на този пакт от една страна ще се отчетат тези особености, а от друга страна ще могат да се намерят различни отговори и то най-добрите отговори за съответната ситуация, как изглеждат нещата с сувереността на отделните страни и тяхната способност е, за демократична легитимация на собствената макроекономична економическа политика. Економическо координиране със сигурност да, обаче понякога населението тълкува така факта, че е, го схваща по-скоро като е, задължения, които една държава членка възлага на друга държава членка а това а, до каква степен би допринесло за економическото и социалното сближаване между отдалните страни. Благодаря. Така, сега можем да излезем от еврозоната, да отидем в Румъния. Господин Вариан Фасганян. Благодаря. Аз бих искал да кажа, госпожо председател, че съм съгласен с казаното от председателя на съвета – Смятам, че европейското полугодие е, и всички такива форми на координация са нещо, от което Европейският съюз наистина не може да се лиши. Бюджетната консолидация, е, ограниченията на бюджета е, е също така нещо абсолютно необходимо. Ако се върнем назад към 2010 година, е, средствата за финансиране на държавния дълг, т.е. за обслужването му, е, намаляват е, инвестиционния капацитет на Европейския съюз като цяло с няколко стотин милиарда евро. Това, това за миналата година. И трудно бихме могли да се конкурираме с новите економики, ако не намалим бюджетния си дефицит поне наполовина в сравнение е, с отчетеното за 2010 година, без да намалим разходите за обслужване на, е, финансов, на външните е, финансови средства. И господин председател, госпожо председател, ако говорим за съгласувана политика в рамките на економическото управление, нещо на което аз особено държа, ако приемем общи цели за групи е, страни, е, които се намират в крайно различни бюджетни е, ситуации, то не бихме постигнали успех. Има, има страни, например, с около 30% бюджетен дефицит, други с 50% бюджетен дефицит, други страни, чието социални разходи възлизат на 30%, други на 13%. Така че е, много е трудно е, да, да си представя аз поне как бихме могли да координираме е, толкова различни стартови позиции по пътя към Европа 2020. Вторият въпрос е за експертния потенциал на Европейския съюз? Разполагаме ли е, в този особено важен момент с необходимия експертен потенциал на равнището на Европейския съюз? Има страни, например, като нашата, като, като Румъния, в която за 2009 година Европейската комисия прогнозираше е, темп на растеж от 5,5%, а тогава всъщност ние отбелязахме спад, но повече от 7%. Ето, за такъв експертен потенциал говоря. След като е, не можем е, да прогнозираме такива неща, като годишния економически растеж, как бихме могли да се справим с всичко останало? Благодаря. Е, е, времето ни изтича. Е, председателят на съвета Ван Ромпой има време до 10.15. Имам още трима записали се за изказване. Един представител от Литва. След това Софи Интвелт и Мигел Порташ от Европейския парламент. И моля, депутатите от Европейския парламент да се съобразяват с, с времевия регламент. Знам, че те са свикнали е, да го спазват. Благодаря. Госпожо председател, господин Ван Ромпой, първо бих искал да ви благодаря, господин Ван Ромпой, за това, че толкова прегледно изложихте своите идеи. Жалко е, разбира се, че Литва е, не е имала възможност да, да обсъди всички тези въпроси. Е, е, дебатът не е воден в, в, в нашия национален парламент. Да, и да, разбира се, следва да се очита спецификата на всяка една от 27-те държави и членки, що се отнася и до финансовия сектор, до, до състоянието на банките. В Литва, например, валутния ни курс на националната валута е твърд, фиксиран. И това също следва да се отчита. И въпросът ми към вас е, е има ли механизъм за съобразяване с действащите социално-економически условия, социално-економически модел на държавите членки и специално е, какво да кажем за тези държави членки, които имат е, фиксирана валута? Софи Интвелт. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на колегите от националните парламенти. Много е хубаво, че толкова много от вас са тук. Предвид заключенията на съвета миналата седмица, а и на фона на, на дебатите от последните няколко месеца, трябва да кажа, съм доста разочарована и разтревожена. Честно казано, всичко това сме го чували вече. Вие твърдяхте, че еврото било стабилно. Обаче еврото не е по-стабилно от стабилността на политическата воля, която го подкрепя. А явно тази политическа воля далеч не е стабилна, далеч не е силна. Просто не можем да надраснем строго междуправителствения подход. И честно казвам, аз винаги на своите посетители казвам, при една група от 27 души, нали, ако трябва да решите дали ще обядвате шунка или сирене е, е, е, днес, ако търсите единодушие между 27, вероятно няма да обядвате в края на краища. Така че трябва да се е, е, намери някакъв начин ние точно това сме свидетели в Европа. Европа стагнира поради това, че не може да взима решения. Надълго и на широко можем да говорим за лекарството. Обаче, ако пациентът не желае да глътне хапчето, няма да се изликува. И, и сме изпаднали в, в някаква криза на, на, на самосъзнанието си, на самоличността си, вторачили сме се в пъпа си, няма кой да ни чака. Но въпросът ми е много прост. И той е по-скоро адресиран към е, колегите от националните парламенти, но и към вас, господин Рампой. Ние вече знаем какво не желаят държавите членки. Те много красноречиво заявяват не. Аз бих искал да чуя какво искат обаче. И не за себе си, а за еврозоната като цяло, понеже ако държавите членки не поемат отговорността за еврозоната, за Европа като цяло, нищо няма да се подобри. Благодаря. Благодаря, Мигел. Благодаря, господин Ван Рампай. Правителството на моята страна вчера в Брюксел представи своята програма за стабилност. Този документ не е обсъден с нито една партия също така не обсъдени в националния парламент, а господин Вам Ромпой посочи, че задачата на националните парламенти е изключително важна при економическото координиране. Какво всъщност правим? От една страна чуваме вашите думи, от друга страна имаме пред очите си практиката на правителствата. В началото на Валутния съюз за еврото, германците имаха една трезва позиция, според която публичните инвестиции трябваше да бъдат е, извън е, изчисленията на дефицита. Също и при формирането на капиталите и на е, стоеността при изчисляването на дефицита, нещата стоят така, че съветът посочва, че лихвите остават извън Тоест, този дефицит се изчислява като първично салдо и тогава, естествено, могат да бъдат защитени страните, които имат по-големи трудности, като Гърция и Португалия, които не отбелязват растеж, обаче могат да намалят дефицита, като същевременно обаче не могат да намалят своите дългове, защото това е тяхната политика и в крайна сметка тя води до това, което виждаме. И последен въпрос. Как искате да убедите страните в това, че трябва да се опират на пакта за стабилност, като гледате от една страна Ирландия, като гледате как се намаляват заплатите там, а всъщност в данъчната система не се прави нищо. Защо е така, че винаги едни и същи трябва да плащат сметката? Thank you. I think a lot of those were points rather than questions. Uh, uh. Всъщност много от изказванията не бяха въпроси, а бяха... Да, благодаря много за всички изказвания. Макар, че трябва да отговоря съвсем накратко, не смятайте, че не приемам сериозно нещата. Първо, искам да направя един коментар. Всички, които упрекват Европа или европейските институции днес за това, че са бавни, че нямат въздействие и че правят твърде малко, твърде късно. Искам само да кажа, че тогава, когато встъпих в тази функция, нямаше нищо. Имаше пакт за стабилност, който не беше, който не се прилагаше. Нямаше никакъв макроекономически контрол никакъв контрол върху конкурентоспособността, върху а, търговията с недвижима собственост, нищо. Нямаше а, фондове, спасителни фондове, а, нищо не беше направено. И ако трябва да се реагира, както трябваше да се реагира, това беше защото нищо не беше предвидено за подобна криза. Това е първата констатация. Онези, които така леко ни критикуват, а, би а, трябвало да знае, че не са предприели мерките в миналото. Трябва да се избегне а, повтарянето на тази криза и трябва да се вземат структурни причи, а, мерки за економическото управление. Това са шесте предложения на комисията. Това е работната група по економическото управление и а, пакта за еврото. Това са структурни мерки за управление, за да не може тази криза да се а, възпроизведе в бъдещето. И това е изключително важен елемент. И сега се предприемат мерки за създаването на един а, механизъм за криза, един фонд а, за един спасителен фонд, а, който се, опра... който се отнася за а, економическото управление, където има инициативи, а, които да позволят да се овладее кризата избягването на кризи е изключително важно. Третото нещо, което искам да кажа е дали мерките, които бяха взети, са достатъчни, за да се стабилизира кризата в еврозоната, не в еврото, защото еврото е силна валута. Има ли държави, които предприемат мерки и те достатъчни ли ще бъдат? Аз бях министър на бюджета в нашата държава, когато бюджетната криза стигна 137% от БВП. Дадоха ни време и тук е голямата разлика. Дадоха ни а, дадоха ни възможност и време в 80-те и 90-те години да се приспособим, да предприемем мерки, така че финансирането на нашия дефицит да не представлява никакъв проблем. Шведския министр на последния Европейски съвет каза, ние познаваме криза в скандинавските страни в края на 90-те години. Това беше една економическа и финансова криза. Дадоха ни 8 години, за да възстановим економическата ситуация, както това се направи и в нашата държава. Следователно трябва да се даде време и именно това е новият елемент на финансовите пазари, които реагират непропорционално в първите 10 години на въвеждането на еврото, не реагираха, независимо от това, че имаше много тежки проблеми. А сега реагират на всичко. И именно това е тази диспропорционална реакция. Европейската комисия и комисаря Бърние предприеха редица инициативи, за да може да се регулират финансовите пазари и някои финансови институции. Ние също така засилихме финансовия контрол не само в национален план, но и в европейски план, за да може да се реагира на тези спекулативни елементи и да се избегнат някои а, крайности в финансови, финансовата сфера. Тук, значи, реагирахме, но има една, е, един недостатък. Има нещо, което е необходимо и неизбежно, включително и за националните политики. Европа придвижва напред еврозоната. Трябва да се оздравят националните бюджети. Европа тласка а, развитието, но тези мерки следва да бъдат взети по национални причини и за да се запази просперитета на хората и за да може да се запази нашия социален модел. Но вътре в, този, в тези мерки трябва да се запазят а, а, инвестициите в, в бъдещето, научно-изследователската дейност, образование и други важни неща. Европейското полугодие въвеща един много точен мониторинг, не само по бюджета, не само по економическия макроекономическия надзор, но и върху стратегията Европа 2020, която следва, да се интегрира в другите усилия. Това е един едностранен подход, за да се запази бъдещето. Значи не може този европейски семестър да бъде оставен, как да кажа, да се размие в една бюрократична операция. Трябва да се гледа много сериозно на трите елемента на този европейски семестър, един е от които е насочен към економически растеж и а, постоянна заетост. Трябва да се настоява на зачитането на традициите в държавите, за да може да се реагира на европейски план. Именно за това още от самото начало аз а, четох всичко, което се появяваше в пресата за пенсионирането на 67 години, системата на индексиране в някои държави. Това е лошата методика. Добрия, добрата методика е пакта. Значи трябва да се поставят целите на преден план и начинът по който се прилага всичко това е отговорност на парламента и на правителствата. Разбира се, комисията и другите инстанции, Европейския съвет, а, трябва да а, верифицират дали, трябва да а, а, проверят дали тези цели са постигнати, но а постигането на целите е национална отговорност. Следва да има координация, мониторинг, трябва да има нас, натиск, има натиск на пазара, на партньорите. И това наистина голяма част от националните отговорности. А, има двойни елементи. Следователно, има много елементи в пакта, които следва да бъдат интегрирани в европейския семестър. Това е предвидено, но тук трябва да се упражни допълнителен натиск към а, съществуващия натиск натиск. Именно затова ние се събираме на най-високо равнище с държавите членки на еврозоната с цел да се постигне координация, за да може да се постигне а, едно, до, един допълнителен натиск, защото ние осъзнаваме, че имаме обща валута и че трябва да имаме а, економическо развитие, което върви в една и съща политика и да имаме, е, в една и съща посока и да имаме а, е, економическа политика, която да не е идентична, но да върви в една посока. Това достатъчно ли е? Дали механизмите ще бъдат достатъчни? Нека да бъдем реалисти. Механизмите, които имаме сега, тъй наречените фасилити, те са за 17 милиарда, които са а, непосредствено на разположение след въвеждането на пакта. А, всъщност истински проблем не е там. Трябва да се коригира економическата ситуация в някои страни, практически във всички страни, но ако има а, потребност, а, ние трябва да сме готови да а, се намесим, което направихме в а, Гърция. А, нищо не беше предвидено в Лисабонския договор, но въпреки това ние го направихме и ще направим всичко, за да стабилизираме финансовата ситуация в Европа. Ще направим всичко, но в този момент средствата не липсват. Последно нещо. Много от вас казаха справедливо, говориха справедливо за въздействията на ограничителните мерки. В една операция с бюджетна консолидация всичко това е един много важен аспект. Аз идвам от една държава, която започна в началото на 80-те години с дефицит от 15%. Това е, е бюджетният дефицит на Гърция сега. И така има коалиции от различно естество, които следва да предприемат един социален подход, който да ни изведе извън а, кризата. И това е възможно да се направи. Винаги ли сме запасили а, онези сфери, които са гаранция за бъдещето? Не, не винаги. Но необходимо да има а, социална консолидация. Но аспекта на справедливостта е изключително важно. Трябва да покажем също така на хората, че това е едно усилие на приспособяване, но това трябва да се направи, макар сега да е трудно. Трябва да се спаси социалния модел, а не да се разруши. Това са усилията, които се правят, за да може да се спечели битката за нашия европейски социален модел. Повтарям, да го спасим, а не да го разрушим. И а, имаме много голяма национална отговорност. Ние задаваме големите економически бюджетни цели и целите за структурната реформа, но приложението е до много голяма степен национална отговорност. Разбира се, общностния метод е метод, който дава възможност да се упражни натиск и у нези, които не спазват необходимата дисциплина, която е в тяхна полза и в полза на всички, би следвало да а, бъдат а, санкционирани в крайен случай, за да може всичко да върви в рай съща посока. А, това бяха някои реакции, които исках да направя по повод на вашите много интересни въпроси и коментари. Uh, благодаря. Разбирам, че трябва да тръгнете, да се надяваме, че не сме ви забавили. И сега преминаваме след а, минута на, към следващата точка от дневния ред. right, don't relax too much because we are... Аре, моля Сега ви се... не, не, се от... не се отпускайте прекалено много. А, моля, сега преминаваме непосредствено към следващата точка от дневния ред, която е диалога между Европейски парламент и националните парламенти относно Европейския семестър. Тук имаме работна група от четирима председатели на национални парламенти. Имаме господин Клайн, господин Ван Дебро, господин Касюарк и господин Штумфон и четирима докладчици от Европейската комисия по пакета за економическо управление. искам да помоля нези, които напускат, да го направят тихо. Планът е всеки от участниците в панела да говорят в продължение на 5 минути, след което се предвиждат въпроси. И ако искате да се изкажете, трябва да вдигате синя карта. Моля тишина. Може би можете да говорите тогава, когато аз говоря, но няма да ви позволя да говорите, а, когато говорят а, другите оратори. Сега господин Клайна, председател на Комисията по бюджет и публични финанси, цената на Полш. И панство. Госпожо председател, Уважаеми госпожи и господа, ние току-що присъствахме на един много интересен дебат с участието на господин Ван Ромпой. Е, този дебат ни въведе в разговора по един много важен и интересен въпрос, а именно за Европейската общностната стратегия и за Европейския семестър. И всичко това се вписва особено удачно в поредицата между парламентарни е, дебати, е, чиято цел е да бъдат обсъдени възможности за противодействие на финансово-економическата криза. Очевидно е, че навлизаме в все по-големи детайли, и все по-задълбочено обсъждаме е, сегашното състояние и възможностите за бъдеще. Според нашите съграждани, Финансово-економическата криза от септември 2008 година, след изпадането в несъстоятелност на Леман Брадър, все още е тук. Е, дори и оптимистите, които съзират първите признаци на оживление, си дават е, сметка, че е, това е твърде крехък, е, не особено устойчив успех. И, и, и следователно, ние те първа трябва да, да, да наливаме основите на успеха на стратегията 2020. Необходими са наистина дълбоки основи, т.е. дълбоки реформи, особено на държавните финанси. Необходимо е да бъдем и, и смели в това отношение. Поставили сме си амбициозни цели, да, растеж, да, е, ограничаване на безработицата. Вярно, Лисабонската стратегия бе, можем да кажем, фиаско. И, и поради това трябва да гледаме широко на нещата. Е, всъщност трябва да помислим как да се противопоставим на конкуренцията на Съединените щати, на Китай, на, на други. Ето да вземем програмата Галилео необходими са ни финансови средства, за да постигнем тази конкурентоспособност. И всичко сочи, че е, европейският бюджет от 2014 година нататък просто няма да бъде адекватен на инвестиционните потребности. Това поражда съмнения – способностите на държавите членки да провеждат успешна социално-економическа политика, да се съобразяват с насоките, е, формулирани от Европейската комисия. Говори се за стабилизиране на държавните финанси, за противодействие на, на бедността, обаче тези двете неща, струва ми се, трудно биха могли да бъдат съчетани едно с друго. Имайки предвид още повече, че заложените в Европа 2020 цели са минималните цели, и при това вече е ясно, че някои държави членки трудно ще постигнат дори този минимум. И, и например, средствата за научни изследвания така и няма да достигнат прословутите 3%, за които говори комисията. Какво да кажем за селскостопанската политика, за конвергентната политика? необходимо е да се преодоляват различията между е, държавите членки. Не можем да, да приемем е, една Европа на, на две скорости. А, дори да вземем други е, показатели, например, темповете на растеж на брутния вътрешен продукт, разликите могат да се задълбочат и всичко това сочи е, в посока към една активна конвергентна политика, към една е, многоизмерна солидарност в рамките на Европейския съюз. И тук не става въпрос за някакъв алтруизъм. Това е, е въпрос на оцеляване за Европейския съюз. Какви средства на економическо управление бихме могли да си представим? Е, твърде често се говори за някаква форма на надзор, за създаване на нови институции. И ми се струва, че е, Европейската комисия до някъде склонна да реагира прекомерно е, на, на потребностите. Да, наистина, потребности има, има и съответните изисквания, но отново, няма ли всичко това да сложи прът в колелата на конкурентоспособността? Ами да вземем въпроса за бюджетния дефицит. Вижте какво прави е, е, президентската администрация на, на Съединените щати. Работи диференцирано, за да а, е, а, стимулира определени сектори. Защо, защо не го вършим и ние? А Полша и други подобни на нея страни са принудени да намаляват бюджетния си дефицит. Да, добре. Обаче от това се пореждат, пораждат редица ограничения. У нас повечето бюджетни разходи са постоянни, фиксирани. И съответно се налага да съкръщаваме издръжката на, на образованието, на, на научните изследвания. И независимо от всичко това, обаче, можем да кажем, че бюджетната дисциплина е сред най-важните задачи, с които следва да се справят правителствата и парламентите на държавите членки. Нека, нека дам няколко примера. Миналата година, например, Полша, наред с други девет държави членки поиска е, твърди условия, така че трансферите за за финансиране е, на пенсионната система да не се отчитат в изчисляването на бюджетния дефицит. За съжаление не се вслушаха в нас. И а, опасявам се, че комисията не гледа достатъчно диференцирано на отделните държави членки. Инак ние, ние положително гледаме на редицата инициативи, които се предлагат тук за, за координирано економическо управление. Надяваме се европейският семестър да допринесе и, и за това. А по-настоящем сме на началните етапи на, на този европейски семестър и според мен правилата не, бъд, не трябва да бъдат прекалено строги. Преждевременно би било да се предрешава по-нататъчното развитие на тази инициатива. Благодаря. Благодаря. Е, трябва да кажа, че първоначално на нашите оратори бе заявено, че могат да говорят за 7 минути. Е, сега разбирам колко им е трудно да се съобразят с 5-минутен времеви регламент. Господин Ванденброк. Благодаря, госпожо председател. Както вече беше казано, в Белгийския парламент имахме много дълбока дискусия по въпросите, които обсъждаме днес. В началото Процедурата за нас също беше нова, но сега мога да посоча, че тази дискусия беше много полезна. Ние постигнахме един широк консенсус, който включва всички демократически партии и също така успяхме да дадем подробен отговор на актуалните въпроси. За нас е важно Европейският семестър и економическото управление да могат да бъдат направени съвместими с една стратегия, която осигурява економически растеж, която е широко базирана и която е добре балансирана. Превентивният аспект е много важен, а именно избягване на бъдещи кризи. Превентивният аспект, това е, което искам сега да разгледам в частност. Ние имаме впечатление, че определени елементи, които са необходими в дискусията за финансовия сектор, днес в Европа като че ли не получават достатъчно внимание. Искам да посоча, например, разликата, която според нас е необходимо да се прави между дейностите на спестовните каси от една страна и по-рисковите дейности на търговските банки от друга страна. Имаме впечатление, че в САЩ се отбелязва по-бърз напредък в сравнение с Европа. Ако не сме готови да правим по-голяма структурна разлика между търговски банки и класически спестовни каси и техните типични дейности, то тогава би трябвало да си помислим за други мерки. Тук, например, може да се говори за споразуменията след Базел 3, също така може да се говори и за банковите е, завещания, когато банките комбинират по-рискови дейности с е, класическата им функция за осигуряване на спестовни блогове. Това е нещо много важно. Ние изискваме Европа да води по-задълбочена дискусия за Базъл 3 и да взема предвид в по-голяма степен структурните проблеми в банковия сектор, като Базел 3 е, се разглежда в желаната структура за банките в Европа. Още веднъж повтарям, в САЩ напредъкът е по-бърз, решенията са по-последователни, отколкото при нас в Европа. Сега искам да се върна към а, е, насърчаването на економическия растеж. В нашия документ ние говорим за по-задълбочена интеграция на вътрешния пазар, като препращаме към доклада Монти. Обаче за нас е важно да има конкретни стимули за економически растеж, особено в сферата на изследванията и развойната дейност. Знам, че това е оспорвано, но за тази идея при нас има ясно мнозинство. Смятаме, че финансирането на мерки, които стимулират растежа, трябва да бъде от трансгранично естество. Според мен еврооблигациите тук са много добро решение. Ние смятаме тези облигации за механизъм, който трябва да бъде много добре структуриран. Тези облигации не трябва да водят до там, че е, да се намалява отговорността на държавите членки. Не, ние трябва да намерим едно общо решение. Трябва да имаме предвид а, е, ситуацията във финансовия сектор и да имаме предвид също възможността за въвеждане на данък върху транзакциите. Предвид Европейския семестър, искам да посоча, че всички споразумения трябва да се спазват най-строго, но според нас това трябва да се прави възоснова на ясна визия, насочена към стратегията Европа 2020, като тук акцента се поставя не само върху изследователска дейност и е, развойна дейност, а върху образование и по-специално върху висшето образование, качество на работните места, социална интеграция и така нататък. За надежността на Европейския съюз е от основно, от основополагащо значение препоръките в рамките на економическото управление, препоръките в рамките на стратегия Европа 2020 да се отнасят не само до бюджетната дисциплина и до конкурентоспособността по отношение на а, режийните разходи, а да бъдат предприяти а, съответните усилия в сферата на висшето образование, заедостта и социалната интеграция. Това е което искам да посоча от страна на Белгийския парламент. Благодаря. Тук трябва да се извиня. Това е господин Калю Зага. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за това, че приехте а, представители на националните парламенти. Мисля, че това сътрудничество е изключително важно, тъй като е, важно, е вярно, че всеки и, има своята роля за легитимност там, тъй като ние всички сме засегнати от кризата на дълга в държавите в Европа, но решенията, които могат да, да станат възможни, не могат да бъдат приложени, ако не бъдат изпълнени от националните парламенти и това трябва да стане по най-ефикасния начин. Искам да ви кажа няколко, начин, няколко думи за това как ние във Франция гледаме на европейския семестър. До 2010 година френското правителство предаде на парламента съдържанието на ангажимента, който беше поет в общността. Беше разгледана програмата за стабилност с нейната, нейния аспект на структурната реформа. И всъщност по време на обсъждането на френския парламент се прие, се приеха необходимите мерки. Трябва също така да се разгледа а, съдържанието, а, за да може парламентаристите да а, използват а, това като отправна точка. През следващата година Европейския, а, Френския парламент а, разгледа една тригодишна програма, която се основава на една програма на стабилност. В 2009 година ние бяхме разтърсени от економическата криза, но в следващия период 2011-2014 година Френското правителство следва да представи в парламента програма за стабилност, и, за да може това да бъде свързано с работата на френските институции и на общностните институции. Ние смятаме да се намесим в бюджетния семестър с решение за едно становище на Европейската комисия, за да може да се обмислят проблемите и а, от гледна точка на економическа и финансова система. Тези цели са независими от другите. Финансовите ангажименти на държавите са от изключително значение. Как трябва да се постъпи? никой парламент не би бил много а, а, да изгуби част от а, своята автономност. А, а, ние а, мислим, че целите на е, економическата комисия следва да комисията следва да се да разгледа добрите бюджетни практики в държавите членки. Не става дума за това да се организира срещ, да се организират срещи и може да трябва да се опитаме да разберем по-добре някой от националните специфичности. Това беше казано и от други преди мен, председателя на комисията също така се ангажира и първи европейски семестър може да бъде една възможност за залагане на едни насоки. Ние може да поставим тези проблеми на нашия дневен ред, за да може да се разшири дебата в националния парламент. Ако ми позволите, в лично качество искам да кажа, че господин Ван Ромпой с неговия подход за залагане на план – е добра идея. И също така да кажем, че дълга следва да се управлява чрез паричния фонд, като това може да избегне най-лошите спекулативни ефекти върху публичния дълг в държавите членки. Много се радвам, че някои национални парламентаристи биха желали да видят да, да, да се въведе данък върху финансовите а, транзакции и също така да се забранят късите продажби. А, това е нещо, по което можем да постигнем съгласие, за да може да сме сигурни, че най-лошите спекулации ще бъдат избегнати. Благодаря, госпожо председател. Имахме проблем защото не бяхме включили часовника. Сега преминаваме към господин Штумфол. Уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря за това съвместно заседание между Европейския парламент и националните парламенти. Аз смятам, че подобни формати ще бъдат все по-важни и съм абсолютно съгласен с господин Ван Рампой е, по това, че много неща от Европейския семестър попадат в отговорността на националните парламенти. Дори аз бих казал, че стратегия Европа 2020 може да бъде успешна само тогава, когато държавите членки са готови да поемат целите на тази стратегия в националните си програми и да ги изпълнят. Що се отнася до Австрия, ние се обявяваме в пълна подкрепа на стратегическия триъгълник годишен растеж, е, бюджетна консолидация и структурни реформи като разбира се трябва да се осигурява заетостта и да се осигуряват импулси за растеж. Трудно може да се постигне бюджетна консолидация без структурни реформи. Всичко е свързано помежду си и знаете, че ако не се консолидира бюджета, трудно може да се осигури заетостта и потенциал за растеж. Ние съзнаваме напълно, че тези предизвикателства в този стратегически триъгълник са в политическо отношение много по-големи, отколкото борбата с кризата. В нашия парламент беше казано, че е, политически е, може да се вземе сравнително лесно решение колко милиарда евро да се отделят, обаче много по-трудно е политическото решение за балансирането на бюджета. Така че е, всъщност политическите решения понякога са по-трудни от борбата с кризата. Сега искам да посоча, че ние се намираме в глобална конкуренция Европа, Азия, Америка и ние трябва по тази причина да изпълним изискванията, защото се е, намираме в позиция сандвич. Виждате каква е динамиката в Китай, виждате каква е динамиката в Бразилия и ние трябва да намерим нашата точна позиция. За Австрия, за економическата ни политика, всъщност е, тази стратегия е част от националната ни политика и определени цели от Европейския семестър семестър ние вече сме ги предвидили. Още през 2007 година ние приехме изцяло нов закон за федералния бюджет, което наложи промяна на нашата конституция и е, през 2009 е, година беше вторият етап, е, следва и третият етап на основни промени, така че през следващите 4 години ние ще имаме една финансова рамка, в която ще бъдат разположени всички ресурси и в която се предвижда спиране на новата задлъжнялост. Всяка година, разбира се, ще се добавя нова година, до 2014 година е предвидена рамката и дори до 2015 година година. Това а, предвиждане на таван за разходите във всички ресори се комбинира с повече гъвкавост, така че ако не всички ресурси са използвани, а, могат да се прехвърлят в други сектори, така че а, да печелят а, всички. Вторият етап ще започне през 2013 година. Ще имаме изцяло нова структура на федералния бюджет е, и е, камералистиката ще бъде заменена с е, тип търговска отчетност, т.е. един съвсем нов подход при воденето на бюджета. Смятам, че това е много голямо предизвикателство за всички нас, но искам да посоча, че тук има много програми за обучение и също така финансовото министерство упражнява необходимият контрол, а също и нашето федерално канцлерство. В крайна сметка от това следва, че ние сме много добре подготвени за изискванията на европейския семестър. Е, нашата квота на дефицита през миналата година беше 4,1%, а за следващата година се стремим към 2009, към 2,9%. Виждате, че се справяме с е, предизвикателствата. Тази година през април е, ще бъде установен бюджета за следващата година. Той ще бъде обсъден в рамките на програмата на Австрия за Европейския съюз. Също така ще бъде спазван и пакта за стабилност между федерацията и отделните федерални провинции на Австрия. Сега се намираме във време, в което всички национални държави трябва да предвиждат економии в бюджета и това да бъде комбинирано с офанзивни мерки. Е, смятам, че е иллюзия да се вярва, че бюджета на Европейския съюз може да бъде разширен. Смятам, че единствения шанс, който имаме в момента, трябва да го използваме. Знам, че има две-три страни, които са а, против въвеждането на данък върху транзакциите, но според мен точно това е шанса и този шанс трябва да използваме сега, както казах. Също така от пакта за конкурентоспособност той е абсолютно необходим трябва да се направят необходимите изводи и то по отношение на политиката на а, заплащане, която да бъде обвързана с а, производителността. Също така трябва да се направят необходимите изводи по отношение на пенсиите, предвид а, увеличената продължителност на живота. Смятам да приключа до тук. Благодаря на всички и е, още веднъж искам да посоча, че не е достатъчно е, това сътрудничество между Европейския парламент и Европейските парламенти да е, намира израз в заседание веднъж годишно. Трябва да се провеждат по-често такива срещи. Благодаря. Благодаря. Сега вече можем да преминем към четирите докладчици по европейския пакет, е, е, който има а, закачливото прозвище Сикспак. А, господин Фейо. Благодаря. Шаран, искам още веднъж да посоча, че за мен беше много голямо удоволствие да участвам в днешното заседание. Шест години аз бях депутат в португалския парламент и към настоящия момент установявам, че са настъпили промени в посока, че националните парламенти обсъждат сега европейската политика и че се увеличава тяхната роля в европейската политика. При този пакет, тези шест законодателни предложения, има някои нови моменти. Това вече е известно. Разглеждат се причините за кризата и различните решения, които предлагат европейските институции, за да бъде надежден пакта за растеж и стабилност, беше посочено, че трябва да се спазват в по-голяма степен критериите за задлъжнялост и тук е важно при макроекономическия баланс да се интервенира по-силно а в сферата на бюджета да бъдат включени нови точки. Също времено аз имам впечатление, че към настоящия момент е необходимо да се създаде система от стимули, която да придружава, да съпътства системата от санкции. Европейският парламент е провеждал много иновативни дискусии, Имахме заседание с шестимата докладчици и трябва да посоча, че Европейския парламент се придържа не само към това, което ни представя. Ние водихме дискусия и е, предвид актуалната ситуация и също видяхме какво трябва да се направи извън институцията Европейски парламент. Парламентът като институция също има право на глас в Европейския съюз по тези въпроси. Европейският семестър наистина е от основополагащо значение във връзка с този пакет от мерки. Той всъщност задава институционалната рамка и тук трябва да посочим, че ни е необходима цел – Необходими са ни не само средства, необходима ни е и цел. И този пакт е всъщност пакт за стабилност, който се превръща все повече в пакт за растеж, поне така би трябвало да бъде. Когато погледнем различните страни, то тогава моята страна едва ли прави изключение по отношение на това как се реагира на кризата. Непрекъснато се предвиждат пакети за економии, обаче е необходимо да си зададем въпроса какви са перспективите за нашите економики какво ние се представяме като депутати и какво желаем да постигнем. Със сигурност са ни необходими балансирани публични бюджети. Дефицита и излишъка трябва да се намират в баланс – обаче, от друга страна, ни е необходима перспектива за нашите економики и тук учитаме различните изисквания. Някои със сигурност ще говорят за структурни реформи, други пък ще изтъкват, е, че са ни необходими решителни действия в други специфични области и именно за това – ни е необходима в по-голяма степен координация на европейско равнище. Тук е важно да се прилага общностия метод и точно по тази причина към настоящият момент решенията, които се вземат, са трудни. Ние трябва да се опитаме да превърнем кризата в шанс. Искам да посоча още нещо във връзка с задачите на парламентите. Аз се застъпвах за това задачите на парламентите и координацията с Европейския парламент да бъдат по-интензивни не мога да си представя въпроси, които се разглеждат в Брюксел, да не се дискутират в националните парламенти. Там трябва да се води интензивна дискусия по тези въпроси и след това да се провежда гласуване. Тези документи не трябва да се разглеждат като документи, които се представят от правителствата в Брюксел, без преди това да е имало съответния дебат в съответните страни. Необходима е координация и в рамките на това съгласуване на тази координация, ние може би бихме изкристализирали общи точки, които ни обединяват. И смятам, че е, националните парламенти трябва да играят много важна роля в този процес. Благодаря. Uh, no. Благодаря. Лиса сега. е Лиса. Благодаря, Шаран както каза колегата, аз ще започна от там, откъдето завърши колегата Фейо. Този европейски семестър ще бъде един много важен инструмент за подобряване на координацията между проектите на различните страни, за да може всяка държава да намери една последователност между различните програми, е, които държавите разработват, за да може да отговорят на изискванията на Европейската комисия, както и на националните изисквания. Е, този семестър трябва да наложи европейска ориентация. Това също така не може да бъде инструмент, който отдалечава дадена държава от отговорностите. А, този инструмент следва да бъде добре прилаган, за да не се постигат отрицателни резултати. Законодателните текстове, по които всички работим, според мен представляват исторически шанс, който трябва да, от който трябва да се възползваме, за да можем да въведем по-голям реализъм, по-голяма ефективност в пакта за стабилност и растеж. Мисля, че всички ние трябва да анализираме дълга, макроекономическия дефицит, всичко това са положителни аспекти. Но ние сме изправени пред риск този инструмент да се превърне в система от санкции. Това нещо което ние не искаме. Ние не бихме искали този законодателен текст да се превърне в слепи санкции за незачитането на макроекономическите показатели. Парламента се опитва да подобри колкото е възможно повече предложенията, представени от комисията и мисля, че успяваме в това отношение. Има някои оси, около които се формира консенсус. Тези оси са свързани с, законодателната процедура, с фазите на приложение, ангажираността на европейските граждани е необходима. А, и, а, също така ангажираността на Европейския парламент и националните парламенти. Аз съм докладчик за един нов елемент, а именно аспекта на макроекономически дисбаланс. Тук това е една процедура на съвместно вземено решение и аз мисля, че би било много а, необходимо, а, да, много важно да разгледаме новите елементи. Аз тук говоря за пакта за еро, еврото и за конкурентоспособността. Аз тук имам предвид конкурентоспособността на различните държави членки. Необходимо е да се съчетаят елементите а, с, с междуправителствен, на, междуправителствена основа с новите елементи за да може да се реши проблема с макроекономическия дисбаланс. Парламентите следва да се ангажират с избора на показатели, за да може да се завърши а, тълкуването, а, четенето на проблемите свързани с дефицита и с дълга, като се очитат особеностите във всяка държава членка, с, нейния растеж, с, с работната заетост. Всичко това трябва да се разглежда като важни елементи за гарантиране на, на този баланс. Всичко това е в краткосрочен план. В контекста, в който ние работим, във връзка с макроекономическия дисбаланс, тук има се поставя въпроса за санкциите а, е, с оглед на общите цели, които а, е, с, искаме да постигнем. Е, ако не се правят необходимите усилия, ако не се осъществява сътрудничество, ако има а, измами, а, всичко това ни кара да мислим, че не би трябвало да се предприемат мерки на сляпо. Всяка държава членка трябва да действа симетрично. Ще поясня. Държавите, които са в състояние на дефицит, трябва да се борят заедно за стратегията. Тук не става дума за автоматични критерии. Това, което искам да кажа е, че тези показатели следва да позволят едно по-подробно тълкуване на тесните връзки между националните економики. Трябва много добре да знаем за всяка държава каква е границата на гъвкавост, на маневрируемост. Европейските економики са толкова свързани, че всяка държава влияе на другите държави и ние трябва да използваме всички възможности, които се създават. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Е, благодаря на всички колеги, които са дошли до тук от националните парламенти. Благодаря им за усилията да изминат този дълъг път. Има няколко причини, поради които би следвало да работим заедно, но не, има правни основания, Лисабонския договор и е, неща от съществен характер, самата криза. По юридическите аспекти е, бих искал да кажа, че е, по Лисабонския договор всички получават по-големи е, правомощия. И националните парламенти, и Европейския парламент по линия на е, съвместното решение и от тук нататък просто трябва да си вършим работата. Европейският парламент следва да упражнява своите правомощия, които са му възложени от самите държави и членки. Казвам всичко това, за да подчертая, че когато четем заключенията е, на съвета, е, в смисъл, че всичко ще се реши е, в края на месец март, трябва да направим оговорката, че това не е вярно. Както каза и председателят Ван Ромпой, предстои процедура на съвместно решение. Любопитно бе, между другото, да чуем как господин Ван Ромпой твърди наличието на сериозен напредък в регулирането на финансовата област. Все пак да, да не се забравя, че Европейският парламент има значителен принос за това държавите членки да отидат малко по-далеч от собствените си намерени. И а, тук можем да, да, да говорим за вдъхване на нова надежда на европейците положението е малко по-стабилно, отколкото бе. Да, в някои държави членки има социални слове, които са в крайно е, трудно положение. Е, е, не бива да забравя взаимозависимостта помежду си. Както тук подчерта колегата, внимателно трябва да диагностицираме случилото се през последните няколко години, най-вече в еврозоната. Какво? някои държави членки просто не спазиха поетите ангажименти. Нито що се отнася до държавните разходи, до бюджетната дисциплина, нито що се отнася до конкурентоспособността. Е, нека напомня, че е, дори е, и макар и всичко това да бе решено по метода на свободната координация, все пак ангажименти бяха поети. И те не бяха спазени. Нека, нека си говорим откровено. Просто не, не е, е, е достатъчно всяка държава да направи това, което се очаква от нея или е, да направи така, че, че на пръв поглед поне да, да, да изглежда, че си е свършила работа. Не. Тук трябва да отидем и по-далеч. Трябва да се контролираме взаимно. Тук не става въпрос за някакви полицейски правомощия, но за това да можем отрано да видим на, на, на къде отиват нещата. И оттам нататък, ако щете, е, е, да се въоръжим с възможността да упражняваме е, приятелски, другарски натиск върху една или друга държава. И в тази връзка бих искал да обърна вниманието ви на едно от предложенията, които са включени в, в общия пакет, а именно за създаването на същински диалог на равнището на Европейския парламент. Когато комисията констатира определени неща за дадена държава, макроекономически диспропорции и прочи и прочи. тук тук не става въпрос за нови правомощия за парламента. Тук на това равнище обаче да се поведе диалог за последиците от решенията по едно, отношение на една или друга държава. Вътрешни решения, било то за политиката на доходите, на, на социалното осигуряване, данъчната политика. Един, един дебат би трябвало да, да, да, да се води на общо европейско равнище, дебат надхвърлящ а, и териториалните, и езиковите, ако щете, и културните граници и различия. И тук не става въпрос за, за желанието на Европейския парламент, видите ли, да излезе пред всички. С а, господин Папандрео тук а, а, вчера разговаряхме, а, господин Шобле, господин Лагерт. А, а, сме съгласни, че е необходим диалог помежду ни всички да се чуваме. И последно, госпожо председател, има едно предложение, което все още не е окончателно. Комисията тук по економическите въпроси все още не е гласувала. И все пак, не, става въпрос за еврооблигациите. И аз настоявам а, а, а, за това. По една проста причина. А, ние фактически не а, а, извличаме максимална изгода от е, е, глобалния статут на еврото. А все пак става въпрос за световна валута. И целта е да привлечем капиталите на целия свят отвъд Европа към нас. Не само за да гарантираме собствения си растеж, както каза господин Ван Ромпой, но и от там нататък да си гарантираме по-добра цена на новия дълг, след като сме обслужили вече натрупания. И не бива да бъдем дефанзивни. Гледайте какво прави останалия свят, Съединените щати и прочие. Защо да стоим на страна? Благодаря. Вики. Благодаря ви много. Беше крайно интересно да чуем как представителите на националните парламенти се справят с положението в съответната държава членка. И за мен на. Основната цел на пакета за економическо управление е да се гарантира здравето е, на е, националната економика. Давайки си сметка, разбира се, че е, здравният статут, така да се каже, на една економика е тясно свързан и зависи от благосъстоянието на друга. Колегата Софи Интвелд каза нещо, което бе е, е, е изключително красноречиво мислена. И тя каза, че какво би станало, ако 27 държави членки следва да приемат да обядват едно и също нещо. Един и същи сандвич за обяд. Тя каза, че те просто не биха могли да постигнат съгласие и не биха могли така и да обядват. Според мен обаче всеки може да има една здравословна диета, без непременно да яде едно и също нещо, като, като всички останали. Ето за, за това става въпрос е, и в економическата област. И разбира се, диетата трябва да бъде раз, е, здравословна, независимо от конкретното съдържание на, на, на ястията, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. И онова, от което в крайна края ще се нуждаем, е прозрачност, така че обществото, да накоплаците, Европейската комисия, съседите, да знаят какво прогнозирате какво предвиждате вие самите в краткосрочен и дългосрочен план? Да, да, да се знае, така на колко пари има в, в кисията. И добре би било, разбира се, да видим същото и, и по отношение на европейския бюджет, на бюджета на ЕС, така че е, е, всяка държава членка да, да знае. Вие, разбира се, ще трябва да достигнете до собственици заключения. Става въпрос за, за държавите членки, за националните парламенти. Е, всяка държава ще заложи своите показатели. А като говорим за популярността на Европейския е, съюз, е, какво мога да кажа? Онзи, който отнема на хората шоколадчето, едва ли може да бъде обичан. И е важно, когато някой е обвиняван, да се знае точно кой е той. Имам предвид Европейския съвет. Все пак е, да не се обвиняват само парламента и Европейската комисия. После като си говорим за обед, всъщност кой е бил поканен на този обед? 27-те ли? 17-те ли? 15-те ли? Къде стои Великобритания във всичко това? Има различни степени на взаимовръзка. Очевидно, в еврозоната а, някои от а, мерките за преодоляване на едни или други затруднения са общи. Членките на еврозоната са се отказали от определени правомощия. При все това, обаче, не, не бива да, да забравяме спецификата на отделните страни и още повече извън еврозоната, както посочи колегата от Польша. По въпроса за пенсиите, да, аз, аз разбирам какво се казва. Е, изменението на, на, на правилата е, не би било уместно, ако то наистина е, не води е, до оздравяване на пациента. А трябва да, да помислим и всъщност от какво сме се разболяли поначало. Белгийския колега тук говори за банките, за Базел, не само, не само държавната задлъжнялост, задлъжнялостта на физическите лица, прекомерното кредитиране на банките, раздуването на цените на недвижимите имоти. У нас, знаете, опашките за първ път се оформиха пред една крайно невзрачна търговска банка, Northern Rock – която просто бе изпаднала в недостиг на на ликвидност. Тук не е ставаше въпрос за някакви погрешни инвестиционни решения, а просто за криво направена сметка на една не особено голяма банка. И оттам, разбира се, знаете, малките камъчета обръщат колата. Um, in... Нали, така че не само инвестиционните банки, да не, да не забравяме, че и потреблението, т.е. потребителския сектор, е, потребителското кредитиране имаха своята значителна роля за проблемите, в които се намираме по-настояще. Благодаря с това, просто искам да приключа и да заявя е, огромния интерес, който очаквам по-нататъчната ни работа в рамките на семестър. Благодаря. Сега можем да пристъпим към общ дебат. Доста са се записали за изказване. Нека ви прочета списък. Чете си списък. Uh, Mr. Vosganian from Romania, from France, uh, Gobert, I don't know male or female. I've got Mr. Andrew Curtis from Lithuania, from Italy again. I've got Mr. Caravaglia And from Latvia, I've got Mr. Greece, I think that is, and from the Parliament, so far all I've got is uh, Jose Manuel. So, um, Mr. Giorgetti. А, господин Жоржети получава думата прав. Благодаря, госпожо председател. В италианския парламент се опитахме възможно най-бързо да приемем насоките за европейския семестър. Беше вече казано от колегите, че след 2-3 седмици това ще бъде прието в националното законодателство. Имам предвид решенията, които бяха взети на европейско равнище, ще бъдат транспонирани в националните законодателства. Ние приветстваме тази насока, приветстваме това измерение което ще ни даде възможност да се справим с големите предизвикателства на стратегията 2020 и то в рамките на един количествен подход. Надявам се, че мога да кажа, че тези амбициозни цели до известна степен може би са несъвместими помежду си, но е трудно сега всичко да се обвърже с въпроса с задлъжналостта, с дефицитите, с недостатъчните бюджетни средства. Ние, като бюджетна комисия, през тези години бяхме привикнали към това да следваме правителството по отношение на бюджетната дисциплина и не толкова да се вглеждаме в индикативните политически мерки за съживяване на економиката. Мисля, че трябва да се изтъкнат две мерки, които са положителни въпреки всички трудности. Първо става дума за задълбочаване на подхода при провеждането на реформи това трябва да бъде подложено още веднъж на много точна проверка заедно с Европа. И мисля също, че трябва да си помислим за големите економически мерки, които да осигуряват растеж и заетост. Със сигурност този механизъм трябва да получи тласък за бъдеще. Аз чух френският колега преди това и трябва да посоча, че този въпрос беше трудно да бъде решен е, и въобще той може да бъде трудно обладян. До април всички економически субекти на страната, всички економически съюзи трябва да си дадат сметка как да бъдат изпълнени реформите. Това, което имаме към момента е нещо, което е, са стимули от страна на Европа и за това трябва да благодарим. Но от друга страна не трябва да забравяме трудностите, защото тук е, става дума, че националните парламенти и нашия парламент е, биват е, въведени в един дебат, който преди не се провеждаше. Преди дебата се провеждаше между съвета и комисията. Ние трябва сега тези мерки да ги включим в националните разпоредби Естествено, ние съзнаваме, че не сме решаващите фактори в цялата тази схема, но в крайна сметка смятам, че това е положителната страна на дебата, който водим. Ние виждаме как трябва да бъдат взети решенията. Краят на март това е срок е, и това е време, което ние трябва да оползотворим много добре, за да установим кои са най-добрите практики, които трябва да предприемем. Със сигурност е трудно да бъдат съгласувани 27 страни с техните особености, но смятам, че в е, ситуацията, в която се намираме, ние трябва да намерим най-добрите подходи и със сигурност с времето ще подобрим тези подходи. Благодаря. Благодаря, господин Васканя на Румъния. Благодаря. Първо бих искал да заявя позицията на Румънския сенат в подкрепа на по-нататъчното тясно сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Нещо особено важно за гарантиране успеха на стратегията 2020 и частност на насоките е, за економическо управление. Що се отнася до европейския семестър, обаче, е, има три групи въпроси. Ние, например, не разгледахме е, въобще техническите, процедурните аспекти и отделно вече е, съдържателната част. Що се отнася до процедурите, знаете, много е важно на различна основа да се постави е, сътрудничеството е, между Европейската комисия и Европейския парламент от една страна и националните парламенти от друга, за разлика от сътрудничеството с Международния валутен фонд, например. Става въпрос за пазарлъци, за преговори по отношение на макроекономическите показатели и вътрешните ни стратегически е, е, допускания с Европейската комисия, така както го правим с Международния валутен фонд, това ще означава дублиране на усилията. Е, вторият въпрос е от експертен, от технически характер, за макроекономическите показатели, които да се имат предвид. В момента в Г20 тече много интересен дебат – за е, е, агрегиране на показателите за държавната заплъжнялост, за платежния баланс от една страна и за е, финансовото състояние на частния сектор на физическите лица в единен съвкупен показател. Значи, много е важно да знаем върху какви технически параметри полагаме този разговор тази връзка, колко относими са едни или други показатели. В Румъния, например, безработицата е без каквото и да било е, значение, тъй като близо половината от населението не участва на пазара на труда. Около 20% в селското стопанство, 20% са къде ли не из Европа, т.е. не са у дома си и така нататък. Е, по-нататък, е, областите, в които ще се сътрудничи, здравеопазването, пенсионното осигуряване, до сега те не са били, били предмет на обща европейска политика. И последно за предвидимостта. Ако нещо се промени по време на, на годината, е, е, ние вече не бихме могли да се осланяме на договореното с Европейската комисия през април, например. В Румъния, например, економическата реалност е крайно динамична у нас. Така, сега, от Франция мисля, кой беше? Е, господин Гобер. Е, благодаря, госпожо председател. Моето изказване е, се е, полага в контекста на казаното от господин Ван Ромпой тази сутрин за пакта за стабилност. Аз споделя, между другото, казаното от него. Малко по-различно от това, което човек може да прочете, а именно, че целта наистина е да се заздрави конкурентоспособността на Европейския съюз, но пак средствата могат да бъдат обсъждани е, и следват да се обсъждат. Сега, по, по други въпроси, когато говорим за средства, е, винаги е, говорим за бюджетни економии. Е, и, и от, това ще постави в особено тежко положение най-слабите от държавите членки. Франция в продължение на няколко години доказва, че е, намаляването на данъците върху най-високите доходи не води до кой знае какъв растеж. Фактически има нулев е, ефект върху е, растеж. Тоест, готови рецепти не може да има. По-нататък обществените услуги, дали да бъдат поети от държавния сектор или да бъдат възложени на частния разходите за, здравеопа... за, за е, образованието, дали да бъдат поети от обучаемите или от държавата и така нататък. Това са все въпроси и още нещо, което не попада в този, в този кръг от въпроси, за нещо, за което твърде малко се говори, с изключение на докладчицата тук от Великобритания, а именно задлъжнелостта на домакинствата. И аз започвам да се притеснявам от положението в някои държави членки, в това число във Франция, Притеснен съм от практически е, е, неподлежащия на погасяване е, дълг на определени домакинства. Особено когато се ограничава покупателната способност от една страна от доходите, от друга страна от прекомерната задлъжнялост на домакинството. И дали термометърът, който служи за премерване температурата на държавния сектор, е, е наистина подходящ като показател за състоянието на други части от економиката, не по-малко важни от държавния сектор. Благодаря. Хосе, желаете ли сега да се изкажете? Ако да, заповядайте. Благодаря, ще бъда много кратък. Искам само да спомена някои първоначални коментари на господин Трише, който съжаляваше за предложенията на комисията в сферата на управлението. Тези предложения бяха слаби, бяха разводнени от съвета, следователно Европейски парламент и националните парламенти би следвало да въведат корекции. Ние виждаме основните показатели, на които се основава Европейския паричен съюз. Нямаше спасяване, нямаше. Имаме вече механизми, нямаме механизъм за спасяване, тъй като първичния механизъм за спасяване ще се прилага в адхок. И проблема е да се съчетаят двете сфери. А, от една страна бюджетна дисциплина и конкурентоспособност, от друга страна механизъм, спасителен механизъм. И това са въпроси, които се обсъждат. На 11 март се постигна съгласие лихвите да паднат в Гърция, а Ирландия също така да коригира своята данъчна политика. Необходимо е марш на растежа, защото в противен случай няма да можем да си платим дълговете. И това ни довежда до фамосните еврооблигации. Тук не говорим за едно отпускане, подкопаване на стабилността на зоната. Ние сме готови да разгледаме въпроса за достъпа до еврофондовете от европейски държави в първата фаза. Именно тези държави, които не се справят добре, биха могли да плащат по-висока лихва. А в втора, една втора фаза, ако няма дисциплина, те няма да получат квотите си. А в третата фаза на несъответствието, те биха могли да бъдат изхвърлени от механизма. Така че следва да има един междинен мост между постоянния механизъм и спасителния механизъм. И въпросът за еврооблигациите не е механизъм за избягване на а, бюджетната дисциплина, а съвета следва да направи така, че да се спази дисциплината. Председателката, благодаря. Литва. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Ние обсъждаме диалога между Европейския парламент и а, националните парламенти по въпроса за европейския семестър. И мисля, че в този диалог следва да споделяме съвсем конкретни неща. А сега говорим общо за всичко. Докато темата на нашия диалог съдържа много конкретни а, въпроси, които са много важни. В Литва, в Комисията по економически и финансови въпроси, ние а, организирахме съвместни срещи и констатирахме, че нямаме време да организираме този диалог във времето. А, на, на, ние казахме, че преди февруари трябва да разгледаме програмата за сближаването, а, про, мерките за, по бюджетните показатели и анализа на мерките преди февруари. Тук става дума за документи, които не бяха подложени на дебат. Ние се надяваме да получим насоките по данъчната политика и преди април ще получим контекста по програмата за сближаването. През май бихме желали да имаме проект законодателните текстове от Европейската комисия. Тоест има много въпроси, които следва да се обсъждат, включително и с комисиите в Европейския парламент, които са компетентни по тези въпроси. Трябва да се обсъждат тези неща и може би да се направи един общ график, за да може да се види как може да се постигне тази обща цел, защото економическото сближаване е нещо много важно. Економическите въпроси са твърде а, регионални. Литва зависи от а, Полша, от Германия, другите а, балтийски държави също имат своята специфичност. А, трябва да се учите и аспекта на анклава в Калининград. Трябва да се разгледа и регионалните аспекти. Ние имаме възможност да представим тези проблеми като регионални. Трябва да се предвидят насоки за економическото сближаване. Сега никой не се съмнява, че съществува диалог и че трябва да се засили той, но въпросът е как да се направи, как да се организира той. Каква ще бъде цената за него? Колко пъти годишно? би трябвало да се организират телевизионни конференции, телемостове. Ясно е, че сега едва започваме да обсъждаме проблемите на европейския семестър. Ние разработихме Европейската конституция, но тя не беше приета. Някои държави я отхвърлиха. Обсъдихме Лисабонската стратегия, обсъдихме нещата в дългосрочен план, но а, това беше провал. И сега в Европейския семестър следва да извлечем полуки от грешките от миналото защото дявол е в подробностите. Всички знаете това и именно по тази причина ние участвахме в някои от неуспехите. Ние бихме желали нашия диалог да стане значително по-конкретен. Благодаря ви. Председателката, благодаря сега Италия, господин Карваля. Благодаря, госпожо председател. Сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти многократно е споменавано също и в рамките на предишни срещи. Италия винаги е била съгласна с изказването на господин Ламасур, че трябва да се укрепи сътрудничеството между институциите. Особено важно е Европейският парламент да извършва обмен с националните парламенти, след като са извършили разисквания по националните бюджети. Тук става дума за сближаване на економическата политика с цел изпълнение на целите на стратегия Европа 2020. Предложението на Ламасур предвижда Европейският парламент и националните парламенти да се срещат преди заседанията по бюджета за Италия. Това ще бъде през септември. И тук трябва да се провери да дали изискванията на Европейския съюз са разумни по отношение на образованието, изследователската дейност и така нататък по отношение на националните бюджети, защото след това данните трябва да бъдат представени официално. И всъщност основният, ключовият момент е свободното поле за действие. Това беше споменато и от докладчика в Италианския парламент. Ние имаме изпълнени много мерки по отношение на кризата. Също така от 1,3 ние ние осигурихме а, увеличаване на а, брутния вътрешен продукт с 1,3%. Обаче, когато разгледнем, а, когато погледнем бюджета, където а, трябва да се действа много разумно, като че ли нещата не изглеждат достатъчни. И това означава, например, че когато се предоставят повече средства за изследователска дейност, тогава при опазване на околната среда ще трябва да се съкратят средства. Ясно е, че междупарламентарният обмен на европейско равнище би могъл да даде възможност да се проследи как изглежда сближаването, конвергенцията между отделните страни по отношение на изпълнението на общо европейски цели и е, ще трябва да се установи кои са най-големите трудности на отделните държави членки по пътя към конвергенцията. Също така за националните парламенти е по-лесно да вземат решения, решения, които са изключително е, трудни и болезнени в настоящата ситуация. Благодаря. Благодаря, Оли Шмид от Европейския парламент. Благодаря ви, госпожо председател. Сандвичите са нещо много интересно, разбира се. Аз обаче се опасявам, че е, просто в Европа няма да останат сандвичи, между които да избираме. Е, китайци и прочие ще ни изядат хляба. Е, е, е това е, е най-голямото ни предизвикателство. И казвам го с цялото е, необходимо смирение, е, понеже смятам, че единственият начин да излезем от това положение е да си подадем ръка, да работим заедно. Аз съм бил е, депутат в Швеция, знам къде преминават разделителните линии е, между суверени държави, обаче пък нещата непрекъснато се менят. Това, което става днес в Япония, например, засяга всички ни. Е, щем ли, не щем ли? Е, Леман Брадърс от една страна или пък някакъв неизправен дребен длъжник в Канзас. Все, все същото. Удивително при всичко това е, че ние все още се пазарим за мащабите на нашето сътрудничество. Над нас Бог, както се казва госпожо председател, няма граници е, нашето сътрудничество, просто защото няма каквито и да било ограничения, когато е, говорим за взаимосвързаността и вза, взаимозависимостта си. И някога историята ще ни съди, ако е, е, не осъзнаем това. И тук не става въпрос за засиленото сътрудничество. Нито става въпрос за прословути европейски патент, нито дори за Шенген. Става въпрос за оцеляването ни. В петък в пакта се казва, че текстът ще бъде представен на 24-25 март на Европейския съвет, тъй че не е, членуващите в еврозоната държави членки да посочат дали възнамеряват или не възнамеряват да се присъединят към пакта. Отговорът е прост. Да или не. Или си вътре, или не си. И от моя гледна точка, е, от гледна точка на, на Швеция, от която съм, това е изключително опасно. Така Европа ще се раздели на две, на три, на, на колкото искате. И нашата отговорност е каква? Да възпрепятстваме подобна опасност. Да заявим, че желаем да работим заедно, но постъпателно, че основната ни цел е да изградим една солидна, монолитна и устойчива Европа. Благодаря. Господин Левес от Латвия има думата. Благодаря, госпожо председател, за дадената ми възможност да се е, обърна към е, това събрание. Каква е, е уредбата в Латвия, бих искал да кажа няколко думи и, и да хвърля поглед напред към бъдещето. Що се отнася до а, връзката между националния бюджет и конвергентната програма, тя не е кой знае каква. Е, Латвия изготвя е, своя вътрешен бюджет, е, който обаче не включва каквито и да било ангажименти по настоящем към Европейския съюз. Това бе една и от причините за кризата. Липсата на такава връзка. Ние подкрепяме усилията на Европейската комисия да уравновеси националната и общоевропейската гледни точки. Понеже няма съмнение, че държавите членки са тясно свързани и е, е, проблеми възниквали, възникнали в една страна могат да породят сериозни проблеми в съседните, в, в други страни държави членки на Европейския съюз. Че Латвия подкрепя е, по-високата степен на съгласуваност между националната бюджетна процедура и е, е, процеса на вземане на политически решения е, на общо европейско равнище. И така е, парламентът приема е, конвергентната програма и съчетава тези си правомощия с е, своите бюджетни правомощия. Е, през 2011 година бюджетът за тази година, трябва да признаем, е, се наложи да бъде изменен в хода на изпълнението си за затягане на бюджетната дисциплина.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 бюджетния цикъл у нас и цикъла предвиден от конвергентната програма. Около един месец е разминаването в времето и, и ние възнамеряваме да работим за, за да постигнем по-голяма съгласуваност на тези цикли на вземане на решение. А що се отнася до Европейският парламент, той разбира се би трябвало да общува с държавите членки, съобразявайки се с действащото договорно право на Европейския съюз. Ние смятаме, че не са необходими някакви нови процедури. Правомощията на Европейския парламент са на лице, те са, те са факта. Що се отнася до координацията, до съгласуването между държавите членки в рамките на европейския семестър, наистина, обменът на опит е нещо изключително важно и аз не мога да не се съглася е, с представителите тук е, е, на Европейския парламент, според които два пъти годишно, две срещи просто не са достатъчни по-често трябва да, да се срещаме, да, да обменяме мнения и да влияем по този начин върху координационния процес. Благодаря, господин Чапич от Словения. Благодаря, госпожо председател. Вчерашните оратори особено а, председателят на Европейската банка за възстановяване и развитие, председателят на Европейската инвестиционна банка, а и днес председателят на съвета Ван Ромпой, ми вдъхнаха голям оптимизъм, че наистина Европейският съюз знае как да преодолее днешната криза и да излезе от нея още по-силен и готов да посрещне нови предизвикателства. Ето това е и главната цел на европейския семестър. Европа обаче е континент на многообразието, културното, економическото и прочее, поради което не бихме постигнали успех, ако не координираме усилията си. И в това, в този процес наистина следва да участват националните парламенти. Е, е, ограниченията, жертвите, които трябва да правят нашите граждани, е, са, са различни по своята степен, по своя характер, поради което наистина трябва да, да говорим помежду си, да, да, да търсим начини да примирим тези различия. Днешната среща е, е много полезно начинание и, и то не би трябвало далеч да остане последно. Европа се движи не само на, на две нива, на две скорости, опасявам се, че Европа се движи на няколко скорости. Е, и е, успехът ни наистина ще зависи от най-слабата брънка в е, веригата. Кризата демонстрира, че нестабилността на една държава членка може да разклати цялата финансово-валутна система на, на Европейския съюз и при това няма никакво значение е, към коя група се числи е, закъсалата държава членка. Колко е развита или недоразвита и така нататък. Е, подготвяйки се за европейския семестър, ние в Словения вече сме разработили национална програма за развитие, И тук бих искал да споделя с вас някои от елементите на тази програма. Най-напред макроекономически е, надзори и, наблюдения с макроекономически прогнози и е, разчети на потенциалния е, растеж, обществено обсъждане на държавните финанси по периоди до 2020 година, оценка въздействието на едни или други мерки върху политическите приоритети. По време на кризата е, Словения е, не може да се похвали с кой знае колко добро бюджет състояние. Дефицитът ни е над 3% и целта ни е да се върнем под 3%, т.е. Да, да изпълним е, Мастрихския критерий и от 2015 година нататък да се върнем към растежа. Разбира се, в държавните финанси има и структурен дефицит, е, има натрупана значителна неефективност. Целта е, е да е, се повишат в това число капиталовложенията в научно-изследователска и развойна дейност до 3% от брутния вътрешен продукт, което би било трикратно увеличение в сравнение с отчетеното до сега. По-нататък гъвкавост на пазара на труда, съгласуваност между политиката на доходите и производителността на труда. Желание, промит и промитна инфраструктура. Стоят въпросите за транспорта и транспортната инфраструктура, наред с въпросите за е, е, иновациите и повишаването на общия интелектуален потенциал на работната сила. Е, всичко това, разбира се, ще получи своето бюджетно измерение и ще бъде съгласувано с нашите партньори в Европа. Благодаря. Нека сега се върнем на територията на Европейския парламент и да чуем госпожа Перваш Берес, която е докладчица по Европейския семестър. Благодаря, госпожо председател. Аз се изказах по време на първата част. Благодаря ви за тази втора възможност. Наистина, обмена между Европейския парламент и националните парламенти в тази, е, през този период тази идея бе инициирана още преди 7 години. Тогава във връзка с генералните е, економически насоки. И аз коментирах този въпрос пред председателя на съвета Ван Ромпой. Никой министр на финансите от тогава насам не се е съобразявал с тези насоки на економическата политика. Това бе опит заедно да диагностицираме положението и възоснова на така изработената диагноза държавите членки да коригират своите национални бюджети. И до сега ми се е случвало е, е, да се вглеждам в характер на бюджетния процес във всяка от държавите членки. И всеки път съм била е, удивявана от това, че ориентацията към Европа в хода на бюджетна процедура винаги е бил въпрос засяган от опозицията, а не от управляващата партия и то като повод да бъде очернян Брюксел, прословутият Брюксел. Както с нощи е, е, е, ни напомни Жак Делор, а, това се е превърнало в едно напълно формално упражнение, именно отчитането на националната специфика. А онова, което става напоследък в еврозоната, се дължи на разликите по конкурентно способност. Докато от друга страна ние се нуждаем от конвергенция, от примиряване на тези разлики. В противен случай, наистина, този прословут пак за стабилност няма да се окаже кой знае колко умна работа. Аз съм от една държава, която е сред първите отстояващи общото економическо управление. Даде от една страна общо економическо управление, от друга страна обаче се каза Брюксел нищо няма да прави. Е така не може. И въпросният европейски семестър ни дава онази уникална възможност заедно да проявим върховен разум – и да приемем една обща диагноза. Разбира се, предвид многообразието. Разбира се, предвид задачите на едни или други, които могат да бъдат специфични. И аз от, от опита си мога да, да кажа, че дискусията помежду ни е възможна. Тя трябва да се води и в качеството си на докладчик аз съм готова да, да се вслушвам във вашите становища. Е, е, е, не искам да отнемам прекалено много време, но във всеки случай трябва да хванем бика за рогата, така да се каже. Европейския семестър за какво става въпрос? През януари Европейската комисия слага на масата един документ, който изразява нейното мнение за по-нататъчното развитие. През месец март това се приема, одобрява се по един или друг начин от Европейския съвет, а още по-рано комисията започва разговори с всяка държава членка, за да се види как да бъдат пригодени тези общи насоки за всяка държава членка. И оттам нататък държавата членка се изработва пътната карта и си върви по нея. Чела съм а, а, а, казаното от Бернаро Кре, председателя на, на, на френския парламент. А, а, той настоява а, съгласуваността да се а, върши, да се, да се работи по нея през месец май. Това ще бъде много късно през календарната година. По-рано би трябвало. Във връзка с Козак, заседанието предстои в, в Будапешта, се говори за прослута Европейска седмица. Добре ли, обаче нека бъдем сериозни. Ако наистина искаме да говорим по този въпрос, ни трябва повече време трябва да се захванем с конкретни неща. Ако ще е, ковем някаква обща съгласувана економическа политика на Европейския съюз. Инак, това, което правим днес тук е нещо изключително ценно. Аз дори гледам на него като на повратна точка в рамките на един процес, който тече от няколко години, който е все така в своя зародиш. Аз гледам на, на днешната ни проява като на е, един обещаващ акт на съзряване. Благодаря и сигурна съм, че от всичко това можем да направим извода, че всеки е добре дошъл е, да, да споделя своите идеи е, да ги е, разпространява. А, имам още двама оратори записали се за изказване, но, но пък от друга страна разполагаме с още половин час, така че моля, който желая да се изкаже допълнително да ми посочи сега от Френския сенат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. А, а, по същата тема ще се опитам да допълня това, което беше казано от колегата Първанш Перес. Ние говорим по формата, по-скоро не толкова по същество, във връзка с изказаното от господин Ван Ромпой. Лисабонският договор очерта задълженията на националните парламенти. Необходимо е да се знае кой какво ще прави, да се разделят отговорностите на европейско равнище и на национално равнище. След това Кризата много бързо накара европейските парламенти да гласуват законодателни актове, за да защитят, за да се справят с проблема с държавния дълг. Отговорността и решението е на националните е, парламенти. Необходимо е да има синергия в е, формирането на националните бюджети и да се отчита трудностите на е, дадена група. Бюджетът определено е отговорност на националните парламенти и всъщност това ни навежда на мисълта, че трябва да се работи много по-добре в а, Европейската комисия и в парламентарните комисии по финанси. Ние следва да съчетаем нашите бюджетни процедури. И също така трябва да се постави акцента върху новите от отговорности на Европейския парламент, които проистичат от задължението за съвместно вземане на решения, което ще се засили много повече и в бъдеще. Имаме задължение да се научим да работим заедно и това кара и, държ... и националните парламенти, и Европейския парламент да работят в тясно сътрудничество, без да се създава един, един дух на наставничество. Ви трябвало съвсем ясно да осъзнаваме какво правим, диалога ще бъде необходим, той няма да бъде винаги лесен, трябва да работим заедно, при това съвсем сериозно, както а, го правим днес а, и както каза Перванш Перес, и аз искам да продължа казаното от нея, трябва да се създаде възможност за а, ежедневен диалог и да продължаваме да работим заедно, да изграждаме необходимите струди структури. Трябва да използваме и въображение. И аз мисля, че това ще бъде добре и в дългосрочен план, за да може да се изгради една добра Европа. Председателката, благодаря. От Белгия госпожа Гергенс. Voilà. Voilà. Mais je suis contente d'intervenir euh, аз много се радвам, че ще мога сега да се изкажа в този дебат, защото мисля, че всички в Бългийския парламент искат да има истински проект на економическо управление в Европейския съюз и да има общностен метод, за да може да се работи в междуправителствен порядък. Колегите преди мен посочиха, че е много важно модела за социално-економическо развитие на Европа би трябвало да отчете и социалните, и економическите измерения. Аз мисля, че ние сме се ангажирали с, с европейския семестър, с, с обсъжданията за многогодишния бюджет на Европейския съюз. Дошъл е момента, в който трябва всички заедно, Европейския парламент и националните парламенти, да се договорим какви показатели ще използваме, за да измерим и да ориентираме нашите политики. В сегашните показатели има много, които се отнасят за конкурентоспособността, за разходите, които следва да се избегнат, също така за постъпленията и много по-малко интерес има за това как да се инвестира в услуги, тъй като тези инвестиции всъщност носят економическо развитие. Изключително е важно ние да работим, за да може така да направим, че държавите членки да внесат програми на базата на показатели, които са договорени и а, които ще доведат до равновесието, към което се стремим. И а, аз мисля, че обсъжданията между Европейския парламент и националните парламенти са необходими и интересните, и като във всеки парламент се повдигат различни въпроси. Наистина това отнема много време и много енергия, но това е изключително важно. Трябва да имаме една динамика, която да даде възможност да се вдъхне живот и интерактивност в нашето общуване. Аз мисля, че наистина би трябвало а, това да стане една практика в националните парламенти. Благодаря. Сега ще дам думата на колегата Иштван от Унгария. И Вики Форд също така поиска думата. Ако иска някой друг, моля, дайте е, знак. Благодаря, Шаран. Много е любезно, че ми даваш думата като съпредседател. Животът пренаписва сценария непрекъснато. Основната тема на унгарското председателство беше една по-силна Европа и видяхме, станахме свидетели на някои промени през последните няколко седмици. Днешният дебат е много добър пример за това как искаме да изградим обща Европа. Решенията от 11 март за пакта за а, членовете на еврозоната повдига един много голям въпрос. Как останалите държави членки, които не са членове на еврозоната, могат да се включат в този пакт и как могат да извлекат полза. Председателя Ван Ромпой подчерта, че този пакт не е само цел, но неговата цел е да защити социалните постижения, европейския социално-економически модел, да запази неговия успех. Това е целта на този пакт и това е нещо, към което трябва да се стремим. Позволете ми също така да подчертая, казаното от Вики Форд. Аз съм математик, така че аз много внимателно слушах това, което каза Вики Форд. Мисля, че финансовата магия, може би това е най-добрия начин да се опише проблема, да се преопаковат финансовите продукти, трябва да ни накара да обърнем повече а, внимание на това, което правят тези финансови магиосници, да видим фокусите, които правят. Те винаги имат нещо в ръкава си, така че би трябвало да имаме едни по-стрикни правила, тъй като целите няма да бъдат полезни, ако финансовите магиосници не правят своите фокуси. Един друг важен елемент е да стартира този европейски семестър, за което е необходимо тясно сътрудничество и координация между най-висшите ръководители в Европейския съюз и пакта, а, е, като се включват и националните идеи. След да координираме националните идеи, пакта и други европейски цели. Както казаха няколко колеги, абсолютно е необходимо да постигнем конвергенция. Това, което правим в сферата на кохезионните политики е нещо, което не можем да изоставим. Напротив, трябва да а, засилим конвергенцията, сближаването и днес наистина имаме една чудесна възможност да обменим а, идеи в един честен диалог. Ние правим това и в националните ни парламенти. Би трябвало да се събираме по-често, по-редовно, защото конвергенцията не е нещо, което трябва да бъде нашата цел в националните ни бюджетни програми и трябва да се събираме по-често, за да се постигне конвергенция на идеите между националните парламенти и Европейския парламент. Именно за това много се радвам, че съм днес тук. Много се радвам, че това е една възможност да обменим мнения и да се надяваме, че няма да говорим само за 11 марта, ще се говори и за 15 март, като ден, в който се е сложило началото на един важен процес. Благодаря, тук вече имам повече карти, мисля, че имаме достатъчно оратори. Вики, това, което аз предлагам, ти да се изкажеш последната, тъй като ти отговаряш за тази рамка и да направиш обобщение. Много се радвам че на математическия форум има много хора, които следят как се а, как се а, контролират нещата. Сега господин Биндинг от Германия. Аз Искам да посоча, че съм електроинженер и затова имам практически подход към тези неща. Затова мога да се присъединя изцяло към думите на предходния оратор. Аз мисля, че конвергенцията е изключително важна за постигане на целите на Европа по отношение на пазарната економика, социалните аспекти и така нататък. Но смятам, че развитието през последните години е, не развитието свързано с задълбочаване на бедността и така нататък, също така и особените рискове водят до една голяма криза и в този момент се очаква публичния сектор да подкрепи частния сектор, въпреки че причината за тази криза вследствие концентрация на риска и посочените е, ценни книжа, които в Германия се наричат токсични ценни книжа, е причинена точно от частния сектор. И за това ние трябва да не създаваме система, която да засилва публичната бедност и да укрепва частното богатство. Смятам, че когато се говори за економии, е, се е, говори само за половината истина. Естествено, ние трябва да се погрижим за за това приходната част на бюджета на публичния бюджет да бъде укрепена. И за това аз се радвам много, че в Европейския парламент се приветства въвеждането на данък върху транзакциите. Това беше причината, поради която преди 10 години аз съм социал-демократ, беше е, започната дискусия за данък върху транзакциите защото много борсови посредници извършват около 20 милиона сделки на ден и дори могат да се увеличат до 60 хиляди сделки на ден. Затова смятам, че този данък е уместен. Това може би е, беше и една от е, причините за е, толкова разминаващо се развитие между бедност и богатство. Имам предвид не въвеждането на този данък трябва да се погрижим за повече справедливост, за повече мотивация и това да стане част от законодателството. Също така държавите трябва да си помислят доколко е уместно, сега разбира се се ограничавам върху държавите от еврозоната, да има единна валута при положение, че има толкова различия във валутната, данъчната и социалната политика. Просто ще има противоречие между едината валута на 70-те страни и тези, които ще се присъединят е, на, към еврозоната. Това едва ли би е, довело до добро решение, така че тук трябва да си помислим за нови подходи. Uh, Благодаря. Сега преминаваме към Белгия. Господин Депре. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за това, че закъснях. Сега ще кажа, може би, нещо, което вече е казано. Аз от дълго време съм парламентарист. Колегата Ванденбрук знае, че от 43 години аз съм член на нашия парламент, така че съм а, преживял много от глобализацията и европеизацията на различни сектори от политиката. През последните години обаче ми прави впечатление, че се говори много за факти, за съдържание, за планиране на времето, но се забравя едно измерение, което според мен е много важно – и е много важно за голяма част от държавите членки на Европейския съюз. Ние трудно можем да поддържаме обща валута, ако не знаем върху какви социално-економически основи се базира тя. Структурите в държавите членки са съвсем различни. През януари ние бяхме осведомени за инициативата на комисията и съвета и това със сигурност е ограничаващ елемент за нашата економическа и социална политика, също така и за бюджетната ни политика. Има обаче и неща, които са от по-комплексен характер. Те са също част от дискусията. Например, те са свързани с вътрешната структура, има, разбира се, е, законни правомощия и от това се получава, че няколко власти се полагат една върху друга. Да кажем Федерална република Германия, Испания, Белгия, Австрия, това са все федерални структури. Имаме е, лендери, провинции, региони, е, общини, да не говорим за големите градски общности и тези субекти имат своята бюджетна значимост, не винаги е възможно а, да бъде съгласувана политичес, а, а, бюджетната им политика. Какво, какво да правим тогава, когато вътре във всяка от въпросните държави членки, които напълно законно имат съответната система на държавно управление, се налага да се конкретизират измеренията на европейския семестър. Аз подхвърлям този въпрос в, в хода на нашия дебат, просто за да посоча, че той може да доведе до своите последици от гледна точка на графика, т.е. на времето, на правомощията, на иерархизацията на процеса. Благодаря. Final... Благодаря. И последният оратор, представител на национален парламент, е от португалския парламент, госпожа Мартинс. Благодаря. Мисля, че всички ние сме единни в искането си за по-голяма координация на отделните политики. Европейският семестър е точно това – Смятам обаче, че ние осъзнаваме и проблема, който съществува в момента в сферата на конкурентоспособността в Европа, когато направим сравнение с Китай или с САЩ. В първата част на дискусията тази сутрин ние Добихме същото впечатление, това беше казано и от председателя на Европейския съвет, а именно, че държавите членки имат нужда от време, за да извършат нужните адаптации. И тези планове, които отделните страни трябва да изпълняват на собствена отговорност, са всъщност планове за економии, планове, които съдържат строги мерки, обаче те трябва да бъдат съчетани с перспективите за растеж, защото иначе ще става все по-трудно. Държавите членки не могат да бъдат оставени сами, защото спекулативните нападки изхождат точно от това. На нас ни е необходима повече Европа и това да се постигне с инструментите, които разглеждаме в момента. Точно това е отрешаващо значение. Португалия нямаше а, е, балон с недвижимите имоти, ние нямахме проблеми от подобен характер, нямахме и а, е, проблема свързан с растеж, иновации, квалификация, определени инвестиции и така нататък, за да можем да дадем тласък на економиката. Ние е, имаме традиционни сектори, като текстилния сектор, и обувната промишленост, обаче сега трябва да се опитаме да намерим координирани решения. Вчера по време на вечерята с господин Делор това също беше казано. Със сигурност можем да говорим за общ механизъм, за общи мерки, това обаче трябва да даде възможност на всички държави членки за растеж и със сигурност ще трябва по-задълбочено да разглеждаме тези неща. Искам да посоча, че Португалия в момента пише своите домашни. Португалия хармонизира правилата в бюджетната сфера и в португалския парламент в момента в бюджетната и финансовата комисия се извършва проверка на закона за бюджетната рамка и то точно по тези причини. И накрая Искам да кажа няколко думи за европейския растеж. Тук са ни необходими стимули, за да се поддържа предприемаческия дух. Необходими са ни продукти с по-добро качество, които реализират по-добра добавена стойност. И това Португалия постигна през последните години. Видно е от данните, с които разполагаме за иновациите и португалската структура на експорта. Благодаря. No. Благодаря. Отново се връщаме в Европейския парламент. Вики. Толкова е приятно човек да се срещне тук с събратя в областта на математиката. И знаете, аз понякога се изразявам по-добре с числа, отколкото с думи, така че се извинявам, ако нещо е останало неразбрано. Да, разбира се, всяка държава споделя най-добрите си постижения в рамките на този семестър в интерес на всички ни. От това не следва непременно, че всички трябва да са еднакви, че трябва да имат е, е, един и същ подход към решенията. Но разбира се, някаква общност има. И ето това се опитваме да, да заложим в е, е, фискалната рамка. Съобразявайки се с задълженията си по договора, разбира се, отделните държави членки могат до някъде да се различават в пътя си към това. И разбира се, особено в еврозоната, можем да си представим, че някои държави членки биха искали да се съгласуват, координират помежду си в по-висока степен. И, защо не? Що се отнася до ам, евентуалното мошенничество от, от страна на, на банките. Е, според мен не можем да говорим за мошенничество при финансирането на е, е, прекомерното разрастване на сектора на недвижимите имоти. Аз не съм съгласна и с оценката, че свалянето на кредитния рейтинг на Испания от Мудис преди няколко седмици е резултат от някакво някакви фокуси, някакви трикове или недобросъвестно поведение на банките. Не, но тук става въпрос за, за, за яснота, за прозрачност, за това да знаем всъщност какво е станало. Защото, разбира се, всеки случай и мошенническо поведение може да има. А, после по, по въпроса за независимите фискални или бюджетни органи, а, които експертно да оглеждат вашите бюджетни прогнози. Знам, че въпросът е много деликатен и, и, и че по, към него е подхождано по различни начини от различните държави членки. Има ми се ще да чуя по по-подробно развити вашите позиции, позициите на държавите членки. Защото а, аз а, по предложение на, колеги, на колегите от еврозоната в доклада си ще посоча, че е, е необходим някакъв наднационален а, орган за наблюдение на бюджетните прогнози. А, трябва да видим как точно ще се формулира това и на мен ми се ще, обръщайки се към колегите от националните парламенти, да чуя по-подробно развити техните позиции по този въпрос. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Благодаря на всички ви. Е, дебатът беше много полезен, мога да кажа. Някои заключителни думи бих могла да кажа и аз. Първо, е, във връзка с току-що чутото от докладчицата, от, е, от Вики, е, в областта на, на финансовото регулиране ние се опитваме да хвърлим светлина в нея тъмните ъгли, да осветим зад балансовите операции на банките от една страна и на държавния сектор от друг. А що се отнася до пакета документи за економическото управление, ние се опитваме да изтачем едно платно, една картина от всичко, което ни се предлага. Има го европейския семестър, има ги интегрираните насоки за економиката и заетостта, пакета за економическо управление и позовавайки се на математическата теория тук отново, човек добре трябва да, да е запознат с теорията на множествата, за да може да се ориентира в цялата тази сложност. Но а, ако едно нещо а, можем а, а, да кажем със сигурност, то е, че дискусии като днешната би следвало да се провеждат по-често и да, и да бъдат по-продължителни. Даваме си сметка, че както Европейският парламент, така и националните парламенти сега участват в економическото управление по начин, по който не бяхме. Е, не, нямахме възможност е, до сега. И толкова по-добра е възможността да хвърлим мост между националното и, и общоевропейското равнище, така че гласът на гражданите да се чуе по-силно. Това са много важни неща, според мен, е, по които трябва да работим. Заседанието ни продължава днес след обед в същата зала в 15 четвърт, т.е. от 15.15 .15 до 17.30. И до тогава. Благодаря ви.